Good morning. Добро утро. Утрото е добро. И аз ви желая добро утро. Нека започнем. Часът е 9 и 7 минути. Доста време чакаме. Членовете на комисията все още влизат в залата. Моля бързо да седнат на местата си и тогава можем да започнем с първата точка – обявления във връзка с решенията на координаторите от вчера. Е, ще се занимая с важните въпроси с ваше участие, след което за около час, час и нещо ще изляза от залата и заседанието ще бъде водено от един заместник. Първо, най-напред назначихме е, докладчик по становище пред Инта за споразумението за търгови инвестиции с Съединените щати. След това е, решихме, че наистина ще дадем становище и ще го направим както си му е редът. Ще включим всички пристигнали жалби и петиции. Ярък ще го направи, и той ще отрази абсолютно всичко, което е поступило по тази тема. Това е много резултатен начин за работа по такъв тип петиции, свързани с това споразумение. Имаше пълен, от нищо смутен консенсус по този въпрос. Маргарет, сега ли искаш думата? So Госпожа Алкен. Аз отдавна работя по този въпрос и сме а, взели а, предвид това, че много граждани са подписвали документи. Но това не е европейска гражданска инициатива, а петиции. Петициите трябва да се разглеждат в комисия. Не е редно да постъпваме несправедливо. Не е редно да няма изслушване в комисията, така както се разглеждат петициите. Така постъпихме с акта и успехът беше голям. Би трябвало да се следва същият процес. Вчера не успях да присъствам, но ние сме казвали много ясно на онези, които са събирали подписи за инициатива, че става дума за петиция и петицията си върви по собствен ред. Тя не следва да бъде потапяна. Трябва да се направи всичко, което е редно за една петиция. Председателят, разбирам ви напълно, Маргарет, но двама колеги от Зелените бяха ваши представители. А, вижте какво а, казвам аз, че парламентът като че ли се опитва да се отърве от петициите в някои случаи. Председателят не, нека поясня. Точката бе в дневния ред за заседанието на координаторите и въпросът бе да изготвим ли становище или не. Проведохме дискусия и решихме, че ще изготвим становище, което да представим пред комисията Инта по този въпрос. Дискусията бе много съдържателна. Двама колеги от зелените ви представляваха. Двама колеги седяха в залата. Те не протестираха. Изразиха съгласие. Консенсусът между партиите бе пълен. Нямаше дори един глас против. Така че ви моля да се разберете в групата си, госпожа Алкен. Да, дори и така да стане, аз пак ще се обадя, защото не е това начинът да се работи. Това е дебат още от предишния парламент. Председателят разбирам. Нека приключим. Такова е решението. И сега точката в дневния ред изисква да дам информация на комисията за решенията на координаторите. Това сме решили. Бива ли сега да приключим с тази точка и да минем към следващата? още един въпрос. Следва ли или не следва да дадем становище на Комисията по околна среда за Европейската гражданска инициатива за правото на достъп до вода? Впоследствие решихме, че ще изготвим доклад и зелените излъчиха е, докладчик. Тоест, те ще излъчат докладчик. Някой от зелените ще изготви това становище. Следващата точка. Назначаване на член за структурите по изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Тук също проведохме много качествена дискусия. Решихме, че точката е важна, тъй като засяга структурната работа на Европейския парламент. По тази причина решението ни бе да разделим задълженията между е НП и социалистите и демократите. Назначаваме Роса и Солидат заедно да работят. Сиреч. Излъчихме една качествена двойка колеги, които да работят по тази тема. На следващо място – мисля, че нищо не решихме, поне не нещо, което да е било особено важно. Нищо друго. Е, разисквахме това дали е, определена петиция да бъде отново разгледана. Решихме да не го правим. След това работихме е, за кратко по въпроса за тройката в Ирландия, но там дискусията беше кратка. Сега искам да дам думата, ако някой желае да допълни казаното от мен. Не. В такъв случай с удоволствие ще сменя мястото си с един от заместник-председателите. Кой ще поеме заседанието? Okay. А вие трябва да излезете от залата в 10. Тогава може би колегата. Трябва да ида на лекарски преглед и ще се върна отново. Панко, можете ли да поемете заседанието? I think so. I don't think so. So, you know what? Пако. I don't think I will be back at time. So, I, I uh, leave you and I... Оставям ви до след малко. Ще се върна при първа възможност.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 Будем говорить Budem hovoriť по slovensky. Takže dámy a páni, dobrý ден праем. И така, госпожи и господа, добър ден и от мен на всички. Сега имам удоволствието да поема ръководството на нашата комисия. Предлагам да продължим съгласно програмата ни за работа. И имаме точка 12 от днешната програма. Тя е на вниманието ни в момента. Това е петиция на ирландски граждани относно дискриминация от е, страна на малтийски органи на граждани на ЕСА, живещи в Малта. Вносителят не присъства в залата, така че ще помоля да ще се обърна към представителя на Европейската комисия, присъстващ тук. Доколкото знае, това е госпожа Людмила Салик. Госпожо Салик, ще вземете ли отношение? Благодаря. The petitioner raised two issues uh, in his petition. Вносителят поставя два въпроса. Първо, относно дискриминация във връзка с, с таксите, плащани от малтийски граждани при регистрация на плавателни съдове. И втория въпрос – нарушаване на права в връзка с отново с регистриране на плавателни съдове, собственост на ирански граждани. Комисията представи писмен отговор на, на петицията от септември 2013 година и отговорът е, че налагането на такива санкции е задача на държавите членки. Така че в отговор на петицията комисията привлече вниманието на малтийските власти е, по, към петицията и поставените в нея въпроси. Що се отнася до другите въпроси, свързани с, а, регистрацията на плавателни съдове. Комисията проведе про разследване във връзка с петиция, внесена през 2011 година. Комисията, която, комисията получи информация от Малта, съгласно закона за търговията в Малта. Става дума за юридически лица, които са установени на различни, на независимо къде, имат права могат да регистрират кор в Малта при условие, че назначават установено в Малта опълномощено лице и е необходимо да има лице, което да осъществява контакти между официален представител, който да бъде официално представ... официален представител при съдебно производство в Малта до, установя, до назначаване на такъв представител в Малта, собственикът плаща административна такса. През 2009 година това са били 125 евро. А малтийските органи малтир, информираха комисията, че планират изменение на регламента за подлежащите на регистрация кораби с цел да, във връзка с назначаването на представител за лица, които не са малтийски граждани, но са установени в Малта и плащат такси и данъци. Към момента на изготвяне на този документ, при тези събития през 2013 година, комисията нямаше информация от малтийските власти за такива законодателни промени така че мога да информирам вашата комисия, че продължаваме да следим нещата с малтийските власти. Малтийските официалните, официални органи съобщиха на комисията, че са променили официалните разпоредби относно подлежаща на регистрация кораби през 2012 година и че вече не се налага назначаването на официален представител при подобна регистрация. Текст на законодателния акт, който ни бе предоставен, ни кара да смя, който анализирахме, ни кара да смятаме, че въпросът е решен. След това не сме получавали подобни жалби и оплаквания. Това кара комисията да смята, че проблемът е решен, поради което петицията може да бъде, разглеждането за петицията може да бъде приключено. Благодаря много, казва председателстващият. господин Яра, координаторът на е НП на времето ми обърна внимание на тази петиция. Аз отговарях за нея, разгледах внимателно обстоятелствата и моята информация е също, че на 15 януари 2015 година в Малта са внесени законодателни промени. От, така че тази петиция губи смисъл след внесените промени. Разбира се, аз отбелязвам изразените мнения и искам да давам, да дам възможност на някои колеги да се изкажат. Господин Ви госпо, госпожа Вицио, да, напълно сте прав. На 15 януари тази година малтийските официални органи промениха законодателната база. Brief, so uh, it, it... Ето и текста след като се казва какво означава международен собственик, става дума за физическо или юридическо лице, по силата на закона установено или учредено в Малта, така че изприлагайки закон... търговското законодателство на Малта или граждани на Европейския съюз или Европейската економическа а, а, общност и Швейцария. В такъв граждани се третира като граждани на Европейския съюз, на Европейската економическа общност или на Швейцария, което следва да се документира. Това означава, че гражданин а, от ЕСА а, ЕО или Швейцария, установен в Малта, не подлежи на изискването за представяне на такива документи и тези дискриминационни правила. Председателят, благодаря много. Госпожа Дали иска думата. Благодаря, господин председател вдигнах ръка във връзка с посоченото от комисията през септември 2013 година, но вие вече казахте за промените от януари тази година. А исках да обърна внимание на правна бележка от 2015 година, коя, както каза и госпожа Мици, е, това закон, тази законодателна промяна, и това е казано в цитирания документ, дава съответни права на чуждестранни граждани. Комисията освен това каза, е, че аз ще повторя, че в Малта имаме регистър на плавателните съдове по силата на международните ангажименти на Малта в областта на морското право, а също и изискванията за регистрация на плавателни съдове. Председателят, благодаря господин Яр. Би могло да се каже, че това е образцова история за нашата комисии за нашата работа, имаме оплакване за дискриминация, провеждаме диалог с държавата членка, с комисията и се внасят законодателни промени. Чудесен пример. Искам да кажа, значи трябва да имаме коража да кажем, е, комисията е изчерпана, въпросът е уреден, можем да приключим. Радвам се, че всичко това стана в условията на плодотворен диалог. Благодаря. Председателят, доколкото мога да видя, не виждам други желаящи да вземат думата. За това благодаря на всички които се изказаха, очевидно петицията губи е, смисъл и можем да приключим този въпрос, тъй като той е уреден. Dámy a páni, ďalší balík petícií. Госпожи и господа, следващата група или пакет петиции е от България. От госпожа Мила Миланова Гречева, господин Балючев, е, и Емилиан Джонев. Освен това, гражданин АР Емилиан Джонев и още един молител с инициалите ММ. Очаквам тук в залата да присъства поне един от вносителите. За това ще помоля господин Дунчо Дудев Дончо Дудев да направи изявление и да представи своята петиция. Заповядайте, господин Дудев. Yes, the floor is yours. Floor is Да, имате думата, имате думата. Добър ден на всички. Ще говоря на български господа, като граждани на Европейския съюз ще се възползваме от възможността да ви информираме за тотално незаконната дейност на търговско дружество Топофикация София ЕАД. чадърна организирана група от висши чиновници и политици на ключови места в съответните институции. Към настоящия момент топофикационното дружество нарушава над 400 разпоредби на европейски регламенти, европейски директиви, национални нормативни актове, както и решения на Съда на Европейския съюз, Върховен административен съд и други. На практика всичко, което може да бъде нарушено по отношение на защитата на потребителите, се нарушава перманентно. Съвсем накратко и най-важните неща. Топовикация София упорито отказва да сключи договори за продажба на топоенергия с потребителите в многофамилни сгради масово се доставя непоръчена стока. Едностранно променяне на условията на продажба, включително цената на стоката, без съгласието на потребителите. Максимално неправомерни клаузи в общите условия на дружеството, които нямат нищо общо с нормални общи условия към договор. Начисляване на произволно и едностранно определени от топофикационното дружество количества топлинна енергия на гражданите. Отсъствие на реален отчет игнориране на изискванията на стандарта БДС за разпределителите, отчитане на уредите един път в годината, незаконно кредитиране на дружеството посредством ежемесечни авансови съобщения към фактури, тотално нарушаване на финансовите правила на Република България, арогантно поведение, нелоялна практика към потребителите, пренебрегване на конкуренцията и ползване на непозволена държавна помощ, консумиране на състави от няколко раздела на наказателния кодекс. Принуда, грабеж, присвоявания, измама, изнудване, престъпления по служба, документи, документни престъпления и други. Над 2 милиона европейски граждани са пряко засегнати от казуса топофикация. Психическият тормоз и финансовото изнудване са достигнали крайен предел. Свидетели сме на опити, за съжаление, няко... някои успешни на слагане на край на човешки животи. По данни на самото дружество Топофикация от месец февруари 2013 година над 67 000 души са без отоплителни тела в имотите си, а са рекетирани да плащат данък сградна инсталация. При свалени радиатори в общите части. Дружеството се хвали с заведени 188 000 дела срещу софийски граждани и е може би единственият търговец в света, който така масово съди своите абонати. Всичко това не би могло да се случва, ако не е на лице подкрепата от парламента, правителството, съответно отговорните министерства, Държавната комисия по енергийно и водно разпределение, Комисия за защита на потребителите, прокуратура, Висш съвет и принципала Софийска община и Софийски, Софийски градски съд. В многобройни контакти с представители на изброените институции на всичките ни искани аргументи са отговаряли с мълчание и протакане – Впрочем, понякога публично са изказвали и няколко свои аргументи. Европейските регламенти и директиви не въжели за топофикация. Стандарт БДС Н834 също. Сключването на договори, договори било правен абсурд. Сделката по продажба нямало доставчик. Специално внимание ще отделим на Националния съд, като част от Европейската съдебна система. Съдиите по делата с топофикация мачкани с опорни точки от ръководствата на съдилищата, неглижират изцяло законите в своите решения и постановяват с малки изключения нищожни актове. Отказът от прилагане на ПЕС е повсеместен. Няма случай на служебно изследване и така наречените, на така наречените общи условия за неправомерни клаузи. А би следвало в съгласие с закона и на базата на принципа за ефективност исковете да се прекратяват моментално при не представяне на договор за продажба на топлинна енергия. Недопустимо е съдът да внушава, че облигационните отношения са възникнали, забележете, по силата на Закона за енергетика. Съдрищата съдилищата за няколко минути се разиграва пародия на съдебен спор, в който възраженията на гражданина няма никакво значение, ако изобщо му се даде възможност да ги изкаже. За всичко написано разполагаме с многобройни доказателства. Настояваме за бърза реакция и защита на нашите права. А, съзнавайки две изречения и приключвам, съзнавайки трибуната, от която се изказвам, заявявам пак най-отговорно, че в България и конкретно в този случай действа организирана престъпна група от столична община, съд, прокуратура, правителство, министерства и те системно мачкат българските граждани, в случая потребителите на топофикация в София. Бихме искали от тази трибуна да да направите организация и един независим одит с ваше участие на топлофикационното дружество, както и да ви поканиме съвсем официално в София, България, да заповядате и на място да ви обясним точно какво се случва, как се случва с абсолютно всички доказателства, които разполагаме. И когато събирате, моля ви, когато събирате данни за а, въпросното дружество, колкото и странно да звучи, не се доверявайте на официалните канали, защото това, което стига до вас, най-вероятно не е истина. И твърдо се да задумате си. Благодаря. Дякуем пекни за ваше vystúpenie. Благодаря много за направеното изявление. Сега искам да помоля госпожа Фиона Кингсман да направи изказване от името на комисията, е, за да чуем вашето становище. Thank you, Um, we have... Благодаря, господин председател. Имаме разясненията на подателите на петицията, тук става въпрос за една поредица от последвали петиции. Всъщност, ако не възразявате, аз ще коментирам всички пет от тях, тъй като те всички засягат твърде подобни проблеми. Всички податели тук се оплакват от въпросите, проблемите за централното отопление в е, жилищни блокове в е, е, България, начисляване на подадената топлоенергия на, на база вместо на реално измерени стойности. Някои от петициите са от, от доста отдавна и, и трябва да кажа, че в комисията ние сме е, получавали доста е, оплаквания по, по нашите обичайни канали, така че ние добре познаваме въпроса и го разследваме от е, известно време. Влязохме в пряка връзка с българските власти. По това време съответното законодателство бе директивата за енергийните услуги от 2006 година. Започнахме официално разследване по директивата. Не бяхме удовлетворени от начина по който българската страна бе транспонирала 13-ти член от директивата за по-специално правото на индивидуално измерване. Производството срещу България за неизпълнение продължи. Междувременно директивата за енергийна ефективност от 2012 година влезе в сила и съответно отмени директивата, предходната от 2006 година. Обаче, разпоредбите за измерването и фактурирането бяха запазени и всъщност засилени според нас. И сега фактически е, трябва да видим как българската страна е изпълнила новите си задължения по новата директива за енергийната ефективност. Към крайния срок България не беше транспонирала нито една от разпоредбите на директивата. Това е юни месец 2014 година и ние незабавно, още през месец юли 2014 година започваме производство за нарушение срещу България, за нетранспониране. Производството е в ход и се стигна до мотивирано становище, до тази фаза в производството, което, както знаете, е свързано с съобщение за е, средства за масово осведомяване, т.е. въпросът става публичен. И днес фактически е крайния срок за отговор на нашето мотивирано становище от българска страна. Удовлетворена съм да кажа, че вчера българските власти официално известиха своето становище на комисията, придружен бе този отговор с проекто законодателство, което ни удовлетворява, тъй като в противен случай ще трябваше да започнем производство пред Европейския съд с финансови санкции и така нататък. Разбира се, нашата първостепенна цел не е да съдим държавите членки, стига те да изпълняват задълженията си. Но, както казах, българското становище пристигна буквално вчера и е много трудно въз основа на машинен превод в случая да дадем окончателно становище дали действията на българската страна ни удовлетворяват. Още повече, че законодателството все още е в проект – а доколкото разбираме, е, е, този проект за нормативен акт е, ще се е внесен вече в Народното събрание, ще се обсъжда през месец април, ще влезе в сила и ще бъде обнародван през месец май тази година. Те първо ще видим дали това е така. И е, както това въжи за всички държави членки, след като е, директивата бъде транспонирана, ние проучваме разпоредба по разпоредба, съответно национално законодателство, за това дали наистина е, транспонирането е коректно. Проекто законодателството включва разпоредба за индивидуално измерване и фактуриране. За сега не можем да се произнесем дали българските норми отговарят на тези на директивата. Не мога да дам окончателното си мнение. Ние смятаме, че е, съответно транспониране на членове 9 е, е, до 11 от директивата за енергийната ефективност за правото на индивидуално фактуриране и измерване в жилищните блокове и съответно плащане възоснова на фактическо потребление, ще бъде постигнато максимално добре за подателите на, на петицията, а и за други, които, впрочем, доста се, се оплакват пред нас – благодарение на е, точен, прецизен контрол върху новото законодателство, приемано от българската страна. Мога да изразя надеждата, че това съчетание от мерки, производство за нарушение, плюс упражнен натиск върху българската страна са при, е принудило българската страна да приеме законодателството късно, вярно, но по-добре късно, отколкото никога. Да, строго погледнато срокът е спазен от България, и ние да, те първа ще проучим много внимателно е, и ще следим е, за спазването на сроковете, които българската страна вече поема да спази по своя отговор от вчера. Би трябвало да посоча, мисля, че съгласно законодателството е приемливо, европейското законодателство е приемливо обитателите да заплащат част от разходите за общите части и че наистина фактурирането може да бъде по-често от веднъж годишно, нали, трябва, трябва да видим какъв точно е духа на законодателството, прието от съзаконодателите. Сега, ако дадена държава членка желая да отиде отвъд рамките на това законодателство, ние не можем да я принудим в една или друга посока, искам да кажа това. Благодаря. Дами пани. Благодаря много на комисията, госпожи и господа. Сега откривам дискусията, господин Дапас. Просим. Имате дума. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми представители на комисията, уважаеми колеги, уважаеми вносители на петицията внесените няколко пет на броя петиции засягат един изключително важен за огромна част от българските граждани проблем. Описани от тази петиция проблем засяга може би 2 милиона, 2 милиона и половина български граждани, съответно граждани на Европейския съюз. Изложените в тази петиция проблеми са изключително сложни и могат да бъдат групирани в няколко основни въпроса. На първо място това е липсата на яснота относно потреблението в тези многофамилни сгради. Кой каква, е, какъв относителен дял е ползвал, какво е разпределението между живущите в сградите. На второ място, сериозен проблем на топлофикационните дружества е отказът от монтиране на индивидуални измервателни уреди, което е изключително несправедливо, защото а, никой от потребителите не може да разбере всъщност какъв е неговия дял какво дължи и какво е ползвал. На трето място има съществена липса в яснотата на отчитането на потребената енергия. Топлофикационните дружества отказват да дадат ясна и разбираема формула на своите потребители за това как се измерва потребената енергия и какво всъщност те дължат. Поради, тези, поради тази система на отчитане на дялово разпределение – страдат всъщност коректните потребители, които са принудени да плащат непосилни за тях сметки, не знаят всъщност какво са потребили и какво се изисква от тях да плащат. Затова изложеният въпрос е изключително сериозен. Аз се запознах с заключението на комисията и с изложеното тук още от представителите на комисията по отношение на провежданите дискусии с българските органи и възможните пропуски не спазване на законодателството на Европейския съюз. Това, че е получен а, отговор за въвеждане на, на законодателство, свързано с енергийната ефективност, е едната страна на проблема. Тук дружествата трябва да бъдат заставени, да внесат яснота за това каква е цената на предлаганата от тях услуга, какво е разпределението между потребителите, кой колко е потребил и защо дължи толкова. Друг съществен въпрос е невъзможността на един потребител да прекрати договора, който е изключен и въпреки неговата воля. Това е съществено изменение на правото на свободно договаряне и свободен избор. Така че, е, запознавайки заключенията на комисията, бих помолил колегите от комисията настоятелно да не закриват тази петиция и да оставят отворена до тогава, докато не бъдат приведени и тези обещания от българското правителство законодателни промени, които предполагаемо би трябвало да гарантират и правото на достъп, и е, правата и законните интереси на всички български граждани и потребители. Затова моята молба в рамките на правилника за дейност на Европейския парламент е тази петиция да бъде оставена отворена до нейното окончателно разрешаване. Благодаря ви. Ďakujem pekne. Благодаря много. Сега да чуем господин Бареков. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря и като член на Енергийната комисия в Европейския парламент. С подобен казус е, беше сезиран от мен и председателя на нашата комисия още през лятото – тук става въпрос за сериозен политически, фундаментален за Европейския съюз и за европейските ценности въпрос. Разбира се, и петициите са описали добре проблема и господин Джамбаски разви сърцевината на потребителския проблем, който имат българските граждани. Но тук въпросът е много сериозен политически въпрос. Става въпрос за ограничаване на правата, на свободата на избор на голям брой граждани на Европейския съюз. Става въпрос за наличието на монополи в българската енергетика. Европейското законодателство забранява монополите. България е място, в което монополите виреят свободно, особено в енергетиката. Става въпрос за поредица от непрозрачни решения на българските власти. Беше назована една институция като столична община – Става въпрос за поредица непрозрачни решения на български правителства през последните години, през които България е член на Европейския съюз. Конкретни примери. В България има монопол на енергоразпределението. В България не просто има монопол на централното отопление, както го наричаме тук, но има монопол и върху правата на потребителите. Давам конкретен пример. Само през последните месеци настоящите български власти в разрез с всякакви норми на европейското законодателство и при липса на какъвто и да е било граждански контрол, издадоха екологично разрешително на един от най-големите тецове на Балканите, който попадна в класацията номер 10 на Европейската комисия като замърсители. Теца се намира край София и се нарича Бобов дол. Аз апелирам тази петиция да остане отворена и имам предложение – част от нея да бъде прехвърлена в нашата комисия по енергетика, където да бъде обособена отделна група за дискусии, която да се отнася до целия енергиен монопол в България, да бъдат поканени и изслушани хора, които имат правен и граждански интерес от българска страна, както и предлагам изнесено заседание и подкрепям е, гражданите дошли тук да апелират за своята петиция, изнесено заседание, може би съвместно, на Комисията по петициите и на Енергийната комисия в България през следващата година, където тези въпроси да бъдат поставени открито и остро и препоръчвам участието на българските власти. Също така не съм съгласен като български политик, че нашите власти са дали отговор на Европейската комисия в последния момент, очевидно притиснати от е, гражданския, пък и от политическия натиск на Европейския парламент. Благодаря ви. <clears throat> Е, Благодаря много. Нека да чуем и господин Ручев. Чермен. Благодаря, господин председател. Чермен. you, uh, Колеги, уважаеми вносители на жалбата, по-добре е да говоря на български язик. Преди всичко искам да благодаря на българските граждани, които са допринесли за разглеждане на тези а, петиции днес, за тяхната активна позиция в защита на потребителските права на а, милионите ползватели на тази услуга за топлоснабдяване на жилищата. Положените десетки подписи под петициите говорят, че има особености в извършването на тази услуга, които действително тревожат българските граждани. Безусловно, обаче всички тези проблеми трябва адекватно да бъдат адресирани. Аз самия съм потребител на тази услуга, както в България, така и тук в Белгия. Затова познавам много добре част от притесненията или всичките дори притеснения на, на пенсионерите. Е, имам преимуществото обаче да съм участвал в разработване на европейското законодателство и поради това познавам и някои от изискванията на директивите, някои детайли, които са свързани с днешните петиции. Няма да се спирам на конкретните оплаквания на петиционерите, доколкото те бяха изразени и от тях самите, и от комисията, в изказванията преди мене, тази апокалиптична картина, която беше обрисувана, е малко преувеличена. Ще кажа, че а, всички тези оплаквания, които са представени и които разглеждаме днес, най-вероятно не би ги имало, ако във всеки имот на една многофамилна жилищна сграда са инсталирани системи за индивидуално търговско измерване на потребената в имота топлинна енергия. Всичките проблеми произлизат от това. Какъв е проблема? Защо ги няма? Проблемът е в това, че по-голямата част от сградите в, в България с централизирано отопление – са строени във времена, когато е са действали съвършенно други стандарти. Сградните инсталации за отопление са изпълнени с вертикални линии. Съжалявам, трябва да, да внеса малко техническа яснота. Към тези линии са присъединени отоплителни тела в стаите на апартаментите на, на хората – няколко такива вертикални линии преминават през един и същи имот. А, при това въобще не се е и мислило дори за измерване на количеството топлина във всеки имот. Напротив, цените са били определени административно, възоснова на обема на имота. Едва през 2001 година, т.е. преди 15 години, се премина карни модели в топлоснабдяването. Тогава е възприета тази система за а, дялово разпределение, която най-общо включва един общ търговски топломер в абонатната станция на съответния блок, по който се отчита реалното количество топлина, което е предадено в тази сграда. Разпределението в отделните имоти е чрез така наречените индивидуални топлинни разпределители, монтирани на всяко едно отоплително тяло. По отношение на горещата вода си има отделно топ, е, водомери, общ и индивидуални във всяко жилище. Тази система за дяло разпределение е към онзи момент, преди 15 години, е финансово обоснована и технически възможна. Избраните топлинни разпределители вместо инсталиране на топломери е заради това, че устройствата са ефтини, не изискват поддръжка за дълъг период от време, около 10 години, но те не могат да служат за търговски цели, а само за целите на разпределението. Важно е да се подчертая, че тази система за дялово разпределение не е измислена в България, не е наше изобретение – тя е заимствана от широко разпространена тогава практика в други европейски страни. Трябва да подчертая, че най-новата директива за енергийна ефективност от 2012 година също предвижда, че когато използването на индивидуални измервателни уреди за отопление не е технически осъществимо или разходно ефективно, се използват индивидуални топлинни разпределители. Нека да кажа, че факта, че имаме общо измерване, търговско измерване в дадена сграда на едно място, предопределя включване на колективни трудови договори от обединение от всички ползватели, от всички собственици на имоти. Това също така предопределя невъзможността за сключване на индивидуални договори от всеки собственик на имот с топлоскационното дружество. Това също налага и ограничения в, в отказването от услугата. Смятам да благодаря на Европейската комисия, че е много задълбочено е направила, а, а, проучила съответствието на българското законодателство с европейското в във всяко едно от оплакванията, по всеки един въпрос. От предоставените отговори се вижда, че в повечето от случаите няма несъответствие с европейското законодателство. Така, например, не противоречи на законодателство европейско и на европейската практика сключването на колективни трудови договори, на колективни договори за топлоснабдяване. Е, възлагането, отчитането и дяловото разпределение на потребената топлина. Е, включване в индивидуалните сметки за отопление на други разходи, включително за общите части на сградата. Е, определяне и заплащане на енергията на база прогнозна консумация. Това също не противоречи на европейското законодателство. Естествено трябва да има изравнителни сметки на база реално потребената енергия. От друга страна обаче, когато са на лице толкова много, многобройни оплаквания, е ясно, че има проблем, но най-вероятно този проблем е първо в прилагането на законодателство в, на местно ниво, в поведението на топлофикационните дружества, в разясненията на тяхните политики, на това как са защитени правата на потребителите, какво да правят потребителите, когато тези права са нарушени или има съмнение за тяхното нарушение, за грешни отчитания и така нататък. Ще се спра върху това, което комисията каза. Единственият въпрос, който все още се дискутира с българските власти, това е предоставянето на индивидуални измервателни уреди за топлина и гореща вода. Европейското законодателство действително изисква топлинните сметки да са базирани на информация за реално консумирана енергия. Но, когато това е технически възможно и разходно ефективно. За, за съществуващото положение в България с тези стари сгради, едва ли ще се окаже финансово и технически възможно всички разпределители да се заменят с топломери. По-скоро трябва да кажем, че българското законодателство би могло и трябва да има изисквания за такива а, топломери, реални измервателни уреди в имотите на сградите, когато има нови сгради когато има сериозно реновиране на старите сгради, когато има замяна на отоплителни инсталации, когато има замяна на измервателни уреди. И това трябва да бъде елемент от а, транспонирането на новата директива а, за, за, по енергийна ефективност в законодателство. Затова комисията трябва да проследи как това законодателство европейско ще бъде транспонирано в България и дали и в каква степен всички оплаквания от а, а, петиционерите ще намерят отражение в българското законодателство. Благодаря още веднъж най-вече на гражданите за тяхната активна позиция. Без такава позиция няма как да има добро, работещо полза на гражданите законодателство. Благодаря. дякую пекте, пан колега. Тераз, пани благодаря много. Gracias, señor presidente. Госпожа Безройс. Изказали се преди мен колега, споменав факта, че очевидно в България има сериозен проблем, след като има толкова много петиции. От чутото от Европейската комисия чухме ясно изказване. Стана ясно също. Очевидно е, че има ново законодателство, но лично аз съм на мнение, е, че е, тази петиция трябва да остане открита и на нашето внимание до намиране на решение. Освен това, искам да направя едно общо изказване по отношение на енергопотребителите, е, клиентите на енергоразпределителните дружества. Темата е интересна, защото това е една от основните услуги за европейските граждани, европейските институции в момента сериозно се занимават с темата за енергийната сигурност или несигурност. Това е тема от основно значение за нашата конкурентоспособност. Забравя се обаче нещо – позицията и фигурата на потребителя, а именно за нея говорим днес – в много случаи липсват информация са адекватни данъчни разпоредби. В резултат на всичко това потребителите са особено сериозно засегнати. Особено когато Става дума за, така да се изразя, енергийна бедност, а снабдяването с енергия е основно право. Предстои да разгледаме и други теми днес. Важно и е комисията ИТРЕ да се изкаже по този въпрос, но може би и комисията по екология, ЕНВИ, също трябва да вземе отношение по защитата на потребителите. Трябва да се обърне внимание на факта, че отчитането на потреблението в различните държави членки трябва да става прозрачно. Трябва да се следи транспонирането на, особ... на европейското законодателство, особено за нуждаещите се от защита. Колегата Цереон има думата. Аз смятам, че всички изказвания, които чухме, Обърнаха внимание с различни нюанси, че това е деликатна и сложна тема. Тема, която засяга е, един въпрос, който е в развитие, както чухме и от представителите на комисията. От друга страна, наистина трябва да отчетем факта, че темата предизвика, предизвиква особено голямо обществено внимание. В интерес на гражданите да следим положението. А що се отнася до българските официални органи, Е, можем само да си пожелаем е, само добра воля от тяхна страна. Е, ако разбирам правилно, там се готви законопроект, което <clears throat> приемането на, на който нов закон ще разреши въпроса. Тоест, по въпроса се работи. За това аз смятам, че трябва да запазим петицията отворена, за да можем да проверим доколко направените от българските официални органи, официални заявления се изпълнят. Така че нека комисията, нека петицията остане открита твърде малко остана да се добави. А, наличието на такъв оживен дебат и включване на колеги от други а, страни показва неговата важност. Първо, по съществото на процедурата, задължително трябва да останат отворени тези петиции, този пакет. Дори само факта, че вчера българските власти са дали отговор, са написали писмо до Европейската комисия, ни задължава да оставим отворени тези петиции. Всички виждаме колко е сложна темата, колко неща се преплитат, от наследството до комунизма, до най-съвремени технически а, факти. Аз искам обаче да обърна внимание на нещо друго. Има всички възможности тези случаи да се превърнат в образец за това колко полезна може да бъде нашата комисия. И използвам възможността, тъй като това е, може би едно от малкото неща, които не направихме по време на този дебат, да обърне внимание на българските медии и българските граждани за възможностите, които позволява Комисията по петиции към Европейския парламент. Казано на езика на българските граждани, Комисията по петиции в Европейския парламент позволява дори да се атакува топлофикация. Позволява да се борим с монополно и господстващо положение на пазара и позволява да се стигне до там, че българското правителство да внася специално законодателство под натиск. Едва ли има по-голям комплимент за нашата комисия и аз наистина се надявам българските медии и българските граждани да осъзнаят това и да я използват по-активно. Така както стана с този случай, който тлее от десетилетия в България. Благодаря ви. Дякую Последни е пан Благодаря много. Господин Мариус, вие сте последния. Изказваш се. Благодаря, господин председателю. Искам да отправя поздравления към вносителите на петицията от България Отговорът на българското правителство може да е в последния момент, но независимост от това говори за готовност да обърне внимание на въпроса. Това ни припомня колко важна роля може да играе нашата комисия и е, колко централна е ролята на европейския гражданин. Това, тук се поставя въпрос, който засяга хиляди, милиони българи и въпреки, е, че до момента нищо не е сторено, мисля, че ние излизаме с ясно послание. Нашата комисия може да даде тласък на нещата. Съвсем основателно вносителите на петицията ни гласуват доверие. Така че по този начин можем да отправим послание за правата на всички европейски граждани е, от тук насетне е, следва е, разследване. Припомняме на българските официални власти какви са техните задължения и в противен случай ще трябва да, се, да им припомним други техни задължения, проистичащи от европейските договори. Да, нещата са сложни, но ние трябва да изпълним своята роля да сме сигурни, че гражданите са наясно какво могат да постигнат. Може да отнеме време, докато се стигне до добро законодателство, но то ще стане факт. То ще бъде приложено след като стане факт. Така че мисля, че вносителите на петицията имат пълно право да се обърнат към нас в защита на своите права. Правото да изразят какво мислят и какво правят. Така че казаното тук от господин Джамбаски, от господин Бареков за положението в България е много интересно за нас. За това аз ще изразя своята подкрепа за петицията. Нека тя остане открита и при необходимост сме готови да се върнем към нея, за да проследим взетите мерки. Председателят, благодаря много, госпожи и господа. Мисля, че изслушахме всички, които бяха заявили готовност за участие в дискусията. Ако позволите, нека обобщя. Проблемът е много сериозен. Петицията остава отворена. Това е първото. Второ, оценяваме високо дейността на комисията. Приемаме за сведение и позицията на българските власти, заявена пред вас и готовността им да търсят решение. Нашата комисия прави три неща. Ние също ще се обърнем към българските власти с молба за официално становище по въпросите, отправени към тях. Първо, връзката между решението, е, което се предлага на гражданите, спазването на Европейската директива и въпросите за монополното положение на пазара. Може би след 7-8 месеца ще се обърнем отново към комисията и заедно ще видим дали предвиденото през май приемане на нови законодателни актове е станало факт, как се прилага то, ще помолим и коми... парламентарната комисия по околна среда да вземат отношение по въпроса. Надявам се сте съгласни. Виждам, че кимате утвърдително. Благодаря за което, госпожи и господа. Сега Точка 14. Петиция от Алехандро Фернандес Лоренцо, Лоренцо испански гражданин, от името на обществена кампания в Change.org да, относно данъка за енергия от възобновяеми енергоисточници. Имаме ли представител на вносителя? Ще ви помоля да вземете думата. Господин Холт. Muchas gracias, señor presidente, señor eurodiputado. Благодаря. En primer lugar, eh, eh, gracias. Почитаеми членове на комисията, най-напред искам да изразя благодарност от свое име и от името на 45 000 души, подписали тази петиция чрез платформата change.com. Е, тази петиция е свързана с е, пречките за достъп до електроенергия в Испания. Искам накратко да ви въведа в ситуацията, от която се оплакваме. Както знаете, самодостатъчността означава сам да си произвеждате електроенергия за лични нужди. Има различни начини да постигнете това – можете да си произвеждате енергия сам без да се свързвате с мрежата или като частично се свържете с мрежата. Можете, например, да си инсталирате слънчеви панели без да се свързвате с мрежата. Тази енергийна самодостатъчност има много предимства. Намалявате сметката си за електричество, когато сам си генерирате енергия. Можете да намалите енергийната си зависимост, включително тази от твърди горива и можете да намалите емисиите на парникови газове, които са свързани с производството на електроенергия. Испания има огромен потенциал за самостоятелно генериране на електроенергия от гражданите. Първо, защото има много слънце. Второ, защото електроенергията в нашата страна е много скъпа. Е, освен това, можем да допринесем за създаване на много работни места, хиляди работни места в страна много тежко поразена от кризата. И това може да се направи без да се натоварва електрическата и електропреносната мрежа на страната. Както знаете, е, Директивата за възобновяемите енергийни източници и директивата за енергийна ефективност изисква да се дава предимство на възобновяемите енергийни източници. Въпреки множеството економически и социални предимства на тези източници, испанското правителство е, издига нови и нови препятствия пред е, енергийната самостоятелност на своите граждани. И аз ще спомена само, такива преч... само три такива пречки. Първо, съществува регулативна несигурност този отрасъл в Испания. Дейността е, се регулира на парче и фактически е на лице правен вакуум – е, понякога се приемат отделни нормативни актове за запълване на дубките, но през 2012 година беше предложен кралски угъс, е, който бе е, прият по спешен ред, въпреки че съвещателните органи, от които бе искано становище, не дадоха благоприятно становище. Сега на практика, поради липсата на годна уредба, енергийната самодостатъчност е блокирана. Освен това, когато сам си произвеждате енергията, испанското правителство на следващо място въвежда данък. То ви събира данък. Това ви изяжда от 20 до 30% от потенциалните спестявания – това, което не давате на електрическата мрежа за включване в нея, вие го давате във вид на данък. Това е огромна пречка за енергийна самодостатъчност. Правителството твърди, че такъв данък е необходим, за да бъдат компенсирани електроразпределителните дружества за а, това, че в някои случаи слънцето е недостатъчно и тогава те правят по-големи разходи. Сега се използва специално плащане за топлоцентралите, което плащане и която сума има за задача да изпълнява ролята на резерв в моменти на върхово натоварване. Така че новия данък е абсолютно безполезен. Освен всичко, правителството се страхува че е, когато е, потребителите започнат сами да произвеждат енергията си, е, това ще намали печалбите на мрежата. Това не е така, защото когато вие не ползвате е, електричество от електропреносната мрежа, е, не само падат печалбите, но падат и разходите за поддръжка на мрежата. Намаляват се енергийните загуби при преноса. Е, в момента разходите за загуби по електропреносната мрежа се поемат от потребителите, които плащат 10-15% отгоре върху реалното потребление, за да покриват такива загуби. Е, сега има нещо, което може би е останало незабелязано, но изключително много вреди на унези, които искат е, да си произвеждат е, електроенергията. И то е отнемане на економическите стимули за използване на по-малко енергия от мрежата. когато се опитате да предприемете нещо за енергийна ефективност или сам да си произвеждате енергията, се променят компонентите на вашата фактура и по този начин стимулите ви се отнемат. Затова ние от официално отправяме искане към Европейската комисия да започне производство за неизпълнение на законодателството на Европейския съюз срещу Испания. Благодаря много. Ще помоля представителите на Европейската комисия, госпожа е, Маргарет Георгиевич, да вземе отношение. Здравейте, благодаря на всички. Преди всичко искам да кажа, че закон... европейското законодателство не съдържа конкретни разпоредби по обсъждания въпрос, но ние смятаме, че това е един изключително важен инструмент, за да се постигнат целите в областта на климата, особено, що се отнася до целите от Европа 2020 и в перспективата на 2030 година. Говорим за възобновяеми енергоисточници, а, и други въпроси. Разбираме, че вносителят е разтревожен от три въпроса. Първо, регулаторната неяснота в тази област. Тук можем да изразим единствено съгласие. Несигурността, съществуваща в Испания, действително има отрицателно влияние върху индивидуалното потребление. Ние нямаме раз, регулаторна рамка по този въпрос и можем е, единствено да приканим е, испанското правителство да вземе верки за преодоляване на този въпрос. Е, след на второ място се поставя въпроса за таксите, базирайки се на събитията от 2013 година, доколкото ни е известно, тези мерки не са все още потвърдени. Ние можем само да се произнесем върху е, законодателните мерки, ако те се приемат. Е, за тази цел те трябва първо да приемат. Сега, що се отнася до евродействие на европейско ниво, тогава ще решим и накрая се говори е, за е, това, за това как се променят различните елементи в е, а, сметките за енергоснабдяването. Ние смятаме, че този аспект може да бъде част от наша проверка относно индивидуалното потребление, но комисията би искала да получи повече информация относно отражението на тези мерки за индивидуалното потребление. В заключение, до толкова, доколкото европейското законодателство не разглежда този въпрос, но в, в светлината на важността на тези въпроси за да постигане на европейските цели, ние сме готови да разгледаме тези въпроси в светлината на директивата за енергийна ефективност и за енергийния пазар. Ще разгледаме въпроса за енергопотреблението в Испания, като вземем предвид и всякаква друга информация, която потребителите от Испания биха ни предоставили във връзка с съдържанието на сметките за ток. Председателят, благодаря. <coughs> Господин Анкен поиска думата. Госпожа Анкен. Дали испанските колеги, е, испанските колеги разбира се са добре запознати, но искам да задам един въпрос и към комисията и към подателят. В Дания имаме разпоредба. Ако сам произвеждате енергия э, э, от възобновяеми енергоисточници, много от производителите използват мрежата. Те подават е, електричество в мрежата и получават за това дължимата. Но това, което виждаме тук нещата звучат драматично и миришат на корупция. Тези пари отиват за да се подпомагат други видове е, е, енергопроизводство, като да речем минното дело и добива на въглища. Сега господин Амил, госпожа Амил. Благодаря, господин председателю. а, съвременното правителство на НП в Испания е поело на кръстоносен поход срещу възобновяемите енергоисточници. Новия закон за а, електроенергията не допуска или сериозно затруднява чрез санкции и глоби индивидуалното производство на енергия. Искам да обърна внимание, че подпомагането на възопроизводството на възобновяеми енергия от възобновяеми енергоисточници бяха увеличени през 2013 и 2014 година. Тоест, прилагат се нови агресивни методи, като фракинг и други, в ущърп на е, енерго, е, възобновяемите енергоисточниците. Това е единствено в полза на големите концерни. Ние имаме над 16% от населението, което говори, което страда от енергийна бедност. Продължаването по този път ще доведе до съкръщаване на още 20 000 работни места. Има области, където са съкратени 27 10% от работните места в тази област. Това е сериозно за Испания. Това е идеология, но това е пенсионната осигуровка на много бивши политици. Не зная дали сте запознати с ефекта на въртящите врати. Господин Аснар и не, членовете на него правителства работят, както и господин Сапатер, въобще всички всички бивши управляващи работят за енергийните концерни. Това означава, че нашите политици преследват абсолютно лични интереси. Господин Каньете, е, моя колега, е запознат. Е, е, той знае за какво става дума. А ето, че сега е комисар по енергетиката напълно подкрепяме петицията и настояваме да се провери какви са пречките по пътя към възобновяемите енергоисточници и индивидуалното производство на електроенергия тук е добре комисията да заведе дело за неизпълнение на договорите. Има изключително много неяснота. Това се разкрива и при сметките за тока, така че смятам, че настоящата петиция трябва да остане открита и да я следим по-нататък. Госпожа Жуес. Благодаря, господин председател. В този сектор в Испания бе извършена съществена реформа, но сега сме в задънена улица, на лице са празноти в законодателството и това е особено тежко за някои хора, особено когато говорим за сектора на възобновяемите енергийни източници. Е, самодостатъчността е, е силно застрашена от данъка, измислен от испанското правителство. Така или иначе потребителите вече плащат всички разходи на е, доставчиците на енергия и не трябва да плащат е, никакъв данък или такса е, за резервна мощност в случай на върхово натоварване. Не мисля, че този данък е обоснован не следва от гражданите да се изисква да допринасят за разходите на електропреносната мрежа, когато се извършва такава демократизация в енергийния сектор. Добрите инвестиции би следвало да доведат до снижаване на степента на енергиен недоимък. Мисля, че както беше предложено, трябва да продължим работата по това досие. Също искам да благодаря на комисията за това, че спомена значението на целите, е, които сме си поставили към 2020-2030 година съответно. Трябва да бъде изчистена неяснотата, да бъде преодоляна. Преди всичко трябва да се реши проблема с фактурирането. И за това искам да изразя благодарност за подхода към този въпрос, за начина по който се работи по него. Комисията тук наистина използва много задълбочените си експертни познания, за да вникне в същината на проблемите. Благодаря на комисията и както други колеги казаха, трябва работата по тази петиция да продължи. Тя следва да остане открита. Ние създаваме енергиен съюз, натам сме тръгнали, а съществуват правни вакууми, които създават проблеми на потребителите и които са пречка за енергийна самодостатъчност. Затова ние трябва да направим всичко възможно енергийният ни модел да заработи и да бъде интегриран във всички държави членки, без да се стремим да даваме предимство на един вид енергия пред други видове енергия или да създаваме предимства за отделни частни субекти. Затова искам да благодаря за поставянето на този изключително важен въпрос от страна на вносителите. Господин Себастиан. Muchas gracias. Eh, me gustaría recalcar que... Благодаря. Искам да заявя, че проблемът, пред който сме изправени, е изцяло европейски. Първо, защото има милиони европейски граждани в цяла Европа. И е, по-конкретно в Испания, които се сблъскват с този проблем на правната несигурност. Това е нещо, което не бива да допускаме. Правната несигурност е заплаха за всички, които желаят сами да произвеждат по устойчив начин енергията, която консумират. Правната несигурност е пречка и за промените, които искаме да внесем в електропроизводството в Европа. А за съвсем близкото бъдеще ние сме си поставили за цел такава промяна. Гражданите на Европа трябва също да участват в промяната. Те трябва да бъдат съпричастни към нея. И трябва да изхождаме от тази предпоставка, че гражданите следва да бъдат привличани към всичко, което правим. Дружествата могат да наложат система на разпределение на гражданите и тази система се е, финансира от дънакоплатеца в крайна сметка. По отношение на структурите на пазара и конкуренцията, правителството в Испания е създало пречки е, пред енергийната самодостатъчност, собственото производство на енергията за лични нужди. Това е, на практика е пречка пред конкуренцията, а конкуренцията е водещ принцип за пазара, който искаме да създадем в енергийния сектор в Европа. Така че светлината на подадените петиции, ако позволим в Европейския съюз да се допусне прецедент, при който една държава членка има разрешение едва ли не да пречи на потребителите сами да произвеждат енергията си за свои и нужди по устойчив и природосъобразен начин, този прецедент би бил просто страшен. Благодаря, госпожа Естерас. Е, bueno. Благодаря много. Мога само да кажа, че поддържам петицията да остане открита. Комисията, на базата на информацията и знанията, с които разполага, трябва да продължи да следи въпроса. Искам да добавя и още нещо. По наша информация, новия закон от 2013 година, прият през декември, в член 9 урежда въпроса за индивидуално производство на електроенергия. В момента испанското правителство работи за създаване на общностната рамка по този въпрос с цел до уреждане на въпроса и гарантиране на устойчивото приложение. Тази нова законодателна рамка има за цел всички потребители, всички производители да имат своите предимства, но и да се гарантират безопасността на енергийната система. Нека изчакаме. Не са приети окончателно всички мерки. Затова нека проверим дали те отговарят на целите на Европа 2020. Но нека кажа една добра дума и за испанското правителство. Докато се работи по общностната рамка, целта на правителството е да излезе с нови документи в подкрепа на възобновяемите енергоисточници. Нека комисията провери дали това обслужва нашите общи цели. Затова, нека изчакаме, нека видим какво прави испанското правителство и тогава да решаваме. Председателят, благодаря. Господин Крас, просто исках да кажа нещо в подкрепа на вносителите и да допълня нещо. Аз съм на мнение, че общата цялостната политика на испанското правителство трябва да се взема предвид. Те обслужват крупните концерни. В това отношение в Испания се провежда политика, която може би съответства на, европейск, на общоевропейската енергийна политика, но нека кажа две неща. В Испания се предлага най-скъпата енергия в Европа. И второ, е, Позволете да направим едно сравнение с Швеция. Знае, възобновяеми енергоисточници е, не значи само енергия от вятъра или от слънцето. Има и други начини за добив на такава енергия. Нали, слънцето в Испания и Швеция е различно, но в Швеция 20% от електроенергията от възобновяеми енергоисточници в Испания само от 14%. Тоест в Испания има още много да се работи за постигане на европейските задачи. Така че подкрепям напълно петицията председателят. Да чуем господин Ортосон. Благодаря. Аз също благодаря на вносителите. 45 000 подписа стоят по тази петиция. Поздравявам и тези граждани. Приканвам комисията и ми беше много приятно да чуя изказването на представителя. Комисията да разгледа много внимателно нещата. Вече чухме, че сега действащата рамка трябва да се провери в светлината на европейското законодателство, защото може да се окаже, че има определено неизпълнение на определени задачи на комисията мога само да кажа, че енергийната политика в Испания трябва да бъде в съответствие с политиката за защита на конкуренцията. Моля, проверете нещата внимателно. Благодаря на вносителите, а ние като депутати трябва да работим за новите екологични енергии в Европа. Е, така че нека да не забравяме тази своя задача. Председателят, госпожа Бесера. Благодаря, господин председател. Е, колегите споделиха много важни теми. Мисля, че аз съм последната, която ще се изкаже. Да, благодаря на вносителите. Искам да каже, че е много важно организации и граждани като change.org да се застъпат по тези въпроси. Да, трябва да търсим отговорност от политиците. Да, трябва да заклеймяваме погрешни действия. Представителката на комисията каза много ясно, че когато Испания приеме съответните законодателни актове, комисията ще трябва да провери тяхното съответствие с европейското законодателство. Мисля обаче, че така наречената бекъп таста, такса в Испания е в разрез с европейското законодателство защото тя пречи на енергийната ефективност и възобновяемите енергоисточници. Освен това, има спирачки, има бариери, има пречки е, в тази област в разрез с европейското законодателство. Накратко, ключът за развитие на енергийната политика в Европа предполага да реагираме на поведение като събитията в Испания, защото политическия чадър над големи монополи и олигополи е, е изцяло неправилно и погрешно поведение. Трябва да защитим гражданите на Европейския съюз. Трябва да заклемим такова поведение. Ако сме наясно, че насърчаване на енергетиката означава енергийна ефективност, по-малко вредни емисии, повече е, зелено енергопроизводство, ако искаме това, трябва да прокараме нашите цели. Разбира се, петицията трябва да остане отворена, нека комисията продължи да работи. А за да бъде тя в състояние да стори това, и Испания трябва да си свърши работата. Тоест да се изчисти правната марка, да се покажат ясно правата на гражданите. Благодаря. Председателят, благодаря. Както виждам, имаме консенсус. Петицията е важна тя защитава правата на потребителите. Оценяваме високо работата, свършена от комисията и тяхното становище. Комисията изисква две неща. Първо, да продължи контакта с вносителите за доизясняване на финансови аспекти. И второ, комисията иска да види какво ще сторят испанските официални органи, след което ще продължим работа. Тук можем да бъдем полезни. Петицията остава открита, това първо и второ, приканваме официалните испански органи за становище относно бъдещата им намерения в тази област. Намерения и задачи така че ще чакаме отговор, за да продължим работа. Виждам, че сте съгласни. А сега, госпожи и господа, стигаме до темата околна среда. Точка 15. Даниела Спера с италианско гражданство е от името на Асоциационе Легами Йоници относ, Йоничи, относно проекта за рафинерията ЕНТ Таранто. Тук ли е вносителката? Давам думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за гостоприемството. Накратко бих искала да припомня съдържанието на тази петиция. Е, тя е свързана с е, проект на компанията Ени за рафинерия, наред с Тотал, Мицуи, Шел и други. Те са вносители, съвносители на проекта, заедно с Ени. Става въпрос за транспорт на петрол от е, е, едно хранилище до друго от което следва е, увеличаване на броя на танкерите с 90 годишно. Също така, освен е, увеличение трафик на танкери до Таранто, ще се наложи и е, изграждането на контейнери за съхраняване на запасите от нефт на място. Това поражда рискове от замърсяване на околната среда, най-вече на, на крайбрежните води. И що се отнася до контрола върху съответните рискове. Можем да се позовем на директивата от Севезо и, и други. Е, в частност е, за безопасните отстояния между инфраструктурните обекти и за отчитането на метеорол... метеорологичната опасност на рисковете свързани с е, преобладаващия климат в района. Нашите съображения са включени в доклада за проекта Темпероса. Е, тук влизаме малко в е, технически детайли, но те трябва да се имат предвид. Е, Изчислене коефициента на якост на въпросната инсталация. Примерно, правени са изчисления за устойчивостта на инсталацията на евентуално торнадо, в Таранто е имало такива е, случаи е, и бурни ветрове е, със скорост близо 300 и повече километра в час. Но не сме получили никакъв отговор нито от вносителите на проекта, ЕНИ и другите, нито от италианските власти. Е, просто оглушителна, можем да кажем, е тишината, е, с която е, биват посрещани нашите въпроси. И, и, и въобще, има ли яснота колко устойчива би била инсталацията по проекта Темпероса на подобни метеорологични явления? Инак италианското правителство изцяло подкрепя проекта, Приети са нормативни актове за ускоряване на инвестиционния процес. Е, в Европейския съюз е, все така говорим за възобновяеми енергоисточници, но е, в Италия е, държавата се отнася все още крайно благосклонно към класическите енергийни е, компании, е, в това число рафинериите, без оглед на замърсяването на е, околната среда, най-вече на Юнийско море, в случая на крайбрежните води на Юнийско море. Около Таранто, специално, значи можем да говорим за диоксини, ПХБ е, с е, тежки последици за е, мекотелите и степента на замърсяване далеч надхвърля пределно допустимите норми по европейското законодателство. И питаме ние дали е, италианската държава, дали съответните отговорни е, органи е, отчитат е, всичко това. Е, в, в това число е, навлизането на, на диоксини и, и ПХБ в хранителната верига за човешка консумация тъй като става въпрос е, за ефект върху мидите и други черупчести в крайбрежните води около Таранто. Няма, според нас, извършено експертно проучване за последиците върху общественото здраве. Е, за Пулия е прият режим на екологичен мониторинг, но ние е, настояваме за повече и питаме дали италианските власти разполагат с статистически данни от преди 2008 година. Мисля, че ние имаме пълното право е, да е, получим тази информация съответния е, орган, е, инспекция за околната среда, отговаря на това наше искане, че информацията е поверителна. А такава информация всъщност би следвало да бъде достъпна без каквито и да било пречки. В никакъв случай не може да бъде обект на класификация. Става въпрос за съществена информация за състоянието на околната среда и общественото здраве. И, и, и не може държавата да отказва достъп до такава информация. Още повече, че тя е от съществено значение за установяване на съобразността на действията на държавата със съответното законодателство за опазване на околната среда. И най-сетне можем ли да сме сигурни, че италианското правителство не е, е благословило, така да се каже, търговията с а, е, а, е, миди и, и други а, черупчести в продължение на години, независимо от това, че замърсяването на крайбрежните води е превишавало пределно допустимите норми. Ето, това е риторичен въпрос. Но така или иначе този проект следва да бъде спрян за да не се нарушат нови непоправими щети на околната среда и на човешкото здраве. От името на Европейската комисия сега. Благодаря ви. Благодаря ви за въпросите. От самото начало бих искала да кажа, че комисията наблюдава положението. В постоянна връзка сме с италианските власти. Те редовно отговарят на зададените от нас въпроси. По първия е, въпрос за съответствие на директивата Севезо, е, по най-нова информация от 10 декември миналата година от италианските власти, е, все още не е изготвен окончателния доклад за безопасност и плана за действие при кризисни ситуации. Ето защо не можем към днешна дата да дадем актуална информация за това дали италианските власти са отчели възраженията, е, наведени от вашата асоциация, от вашето сдружение. Но все пак, доколкото разбираме, по, по тези ваши съображения се мисли най-малкото въпросното дружество, потенциален инвеститор, тъй като то готви доклада. Освен това, е, що се отнася до информацията за автомобилното движение, е, сегашният план за действие при критични ситуации вече предвижда отклоняване на трафика с електронни предупредителни табели по пътищата. Това по действащия план. Предполагам, че бъдещия план за, за действие при критична ситуация ще предвиди същото. Вие не повдигате този въпрос, но мисля бих могла да отговоря и на него. В всеки случай той е включен в петицията за съответствие с директивата за промишлените емисии от 2010 номер 75. Е, комисията съответно запита италианските власти и те е, са е, включили съответствие с тази директива в процедурата за издаване на екологични разрешителни. Тоест, е, кандидатът трябва да представи ясен план, в случая и, и във вашия случай, до февруари 2015 година, така че ще можем да ви предоставим повече информация след това. След това повдигнахте въпроса за доклади от тестове е, за наличието на диоксин и други замърсители от преди 2008 година. По информация, която получихме от италианските власти, местните власти са взели необходимите мерки, така че е, е, мекотели, замърсени с ПХБ и диоксини, е, да не стигат до пазарна реализация. Това в една част от крайбрежната зона, за друга част от крайбрежната зона е, е, не е констатирано замърсяване. От 2011 година обаче е, е въведено по-редовно пробовземане. 57 е, проби са взети, в момента се изчакват резултатите от лабораторните анализи. Тоест, е, режимът е, е засилен. А по отношение на, 2000, на данните от преди 2008 година, обръщам вниманието ви на директивата от 2003 номер 4 която налага на държавите членки да предоставят информация е, при ограничени възможности за отказ. По изключение. Е, изключенията са свързани с е, осъществяването на правосъдието, е, защита на права на интелектуална собственост и така нататък. И ако вие смятате, че е, на вашето искане е отказано не на, на което и да било от тези основания, т.е. неоправдано, неоснователно е било, е, е, било, е било отказано, вие може да потърсите защита от Национален съд, да поискате преразглеждане на решението на съответния орган. В посочената от мен директива 2003-4 има нарочна разпоредба за достъп до правосъдие, т.е. административният орган и не само административният, т.е. не само по административен ред, може да искате преразглеждане на решението, и по-нататък е, може да се отнесете до е, общия съд. Е, но първо би трябвало да обжалвате отказа на национално ниво и едва след като ви откажат по причини, които според вас са неоснователни, може да се отнесете до комисията. Но, а, нали, ние поначало се стремим а, а, да стимулираме националните органи да поемат своята отговорност съгласно законодателството, и нерядко така процесът а, е, е по-бърз. Така че първо би трябвало да изчерпите възможностите а, е, съгласно националното законодателство. Благодаря. Госпожа Еви има думата. Е, благодаря, господин председател. И позволите да благодаря на вносителите на петицията и на комисията за дадените отговори. Много раз, разнообразни елементи е, включва е, този казус е, и би трябвало внимателно да го обмислим. Става дума за сериозно замърсяване на морското пространство и ресурси край Таранто и е вероятно проектът Темпероса за преноса на суров нефт да доведе до още по-сериозно замърсяване с последици за продоволствената безопасност и общественото здраве. Като имаме предвид, че тук става въпрос за близо 3 милиона тона нефт годишно. И както казват вносителите на петицията, близо с 90 ще се увеличи броят на танкерите годишно. Испра е проучила евентуалното въздействие върху околната среда – и всъщност щетите са, биха били неизмерими с последици по-нататък за економическото благосъстояние на целия регион – а, имайки предвид още повече, че днешното социално-економическо положение в Италия далеч не е радостно. Очевидно, все така се прилагат старите методи, стари привички се прибягва е, по отношение на изкопаемите горива. Е, но във всеки случай трябва да се настоява в такива случаи за планове за действие при аварии и бедствия. Това определено е предвидено от директивата от Севезо – Е, проучва се също така и обонятелното замърсяване, което не е за, не е за пренебрегване. Та, предлагам да не закриваме случая и дори при необходимост да посетим на място, е, за да се уверим в е, положението. Следващото изказване. Е, господин председател, след едно, след един отличен отговор от страна на комисията, според мен е от съществено значение случаят да остане отворен. И следва да се позоваваме на конвенцията от Охус, макар и италианската страна, правителството е, е, постоянно е, да се противопоставя на нея. Знаете, конвенцията от е любимо чедо на Дания и не мога да не я спомена. За всеки случай, преди да закрием случая, е, трябва да се позовем съответно на АХОС. Ще започна с това, че според мен петицията трябва да остане открита и освен това има нещо, което особено ме подразни, трябва да споделя, когато става дума за екология, за проблеми на гражданите, правото на информация е изключително важна и сега заедно с колегата Оке ще се занимаем с въпроса за битовите отпадъци в Италия защото има и е много важно е, властите твърдят едно, гражданите твърдят друго и когато наивно попиташ има ли някакви официални данни, казват просто не. А, когато няма комуникация, когато няма достъп до информация, анализът, анализът е невъзможен. Затова ще подкрепя комисията, които насърчават вносителите на петицията за право, да настояват на правото си на информация. И второ, ще се обърна към комисията отново да настояваме държавите членки да изпълняват своите и задачи по европейското законодателство. За това искам да попитам комисията дали пък да не започне, да не се заведе дело за защита, за нарушаване на договорите относно правото на информация. Защото е, трябва да сме наясно какво трябва да, да правим, когато гражданите нямат достъп до информация. Изключително неприятно и е недопустимо в едно открито гражданско общество и демократично такова. Госпожа Андемото Дамато има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че благодарение на тази петиция мога да Каже нещо за проектът Емпероса. Аз самата съм от Таранто и е, съм дала своя принос за предотвратяване по-нататъчното замърсяване на околната среда. А, а тук можем да говорим за, за възможности, за, за прецедент за целия Европейски съюз. Можем да се позовем и на изследването на Евра. То е добре, добре известно. Е, то се основава на проби от Мар Пиколо, от така нареченото Малко море, край, край брежни води. и сочи сериозна опасност от е, е, допълнително е, замърсяване, при увеличаване на, на танкерния трафик, а отглеждането и събирането на миди в тези води е традиционен поминък. И, и трябва да видим, няма за сега проследяване на пътя, на тази продукция през хранителната верига. Възможно е да се забрани по-нататъчното ползване на определени участъци от крайбрежието, но ние все още не сме получили информация за до сегашното разпространение на тази продукция и за нейната евентуална замърсеност. Италианската страна, италианските власти отказват да дадат такава информация. Е, не може да няма начин е, чрез Европейската комисия или е, така или иначе ние тук трябва да изискаме тази информация, а не местната общественост на свои разноски е, да, да се е, бори за получаването на, на информацията. А иначе директиви колкото искаш. И за ПХБ, и Севезо, има законодателство за хранителната безопасност. Е, всички тези актове следва да се е, спазват е, буквално. И, и не може да, да, да, да не се подлагат на, на съмнения инвестиционните намерения на големите играчи е, в е, петролния сектор. Освен това да не забравяме е, принципа на предпазливост. Не може да се осланяме на, на случайността. Когато има и най-малко съмнение за отрицателни последици, би трябвало да се въздържаме от инвестиционна дейност. Благодаря. Мисля, че всички проявяващи интерес към петицията направих изказвания, за това позволете да обобщя. Общото мнение, че, комисия, че петицията трябва да остане открита и в бъдеще да следим нещата, също от страна на комисията стана ясно, че не няма достатъчно информация от италианските официални органи. Тоест, ние ще поискаме отговор на тези въпроси и след това ще се върнем към е, разглеждане на въпроса в този форум. Имаше и покана към Европейската комисия и парламентарната комисия ЕНВИ за активно сътрудничество с, наш, с нас по този въпрос. Приканвам Европейската комисия за активно сътрудничество на това ниво и на друго ниво. След това имаме петиция от британски граждани става дума, Хал Уилсън, относно предполагаемо спазване в областта на околната среда е, във връзка с добив на природен газ от земя в Хортън. Имате думата. Добро утро, госпожо председател. Почитаеми членове на комисията, казвам се Хал Уилсън и живея в Ласкел, Едж, Стафърчър, Англия. Решението на местния съвет и неговата земеустройствена комисия да не направи оценка на въздействието върху околната среда при изличането на подземен газ за целите на електродобива в Тринукс, край Лик в Англия е, е според мен некоректно. Според мен никой местен орган не следва да има възможност да игнорира валидните причини, изтъквани от жителите на съответния район, когато разглеждат а, земеустройствени планове. А, тези жители трябва да имат възможност да успорват погрешните решения и да имат достъп до правосъдие. Надявам се, че присъствието ми днес ще бъде иллюстрация за волята ми да а, се постигне пълно съответствие между решенията на нашия съвет и правото на Европейския съюз. През август 2012 година за пръв път местният съвет работи по този начин във връзка с добива на газ и е твърде възможно техните съветници и експерти да не са имали достатъчно експертни познания, за да дадат становище. Според мен, становището, което е изготвил този съвет, не съдържа никакви доказателства за много съществени въпроси, като замърсяването на водата и въздуха, липсата на планове за отвеждане на отпадъците, отражението върху видимостта, сроковете, шума и не на последно място факта, че това е защитена ландшафтна зона. Е, становището на съвета да не се допуска оценка на околната среда противоречи на мненията, които са изразявани от структури на Европейския съюз и на Министерството е, на общините и местното управление в Великобритания. Е, в исторически план този случай се е развил като такъв свързан с здравни съображения и въпроси на безопасността, както и екологични въпроси. През април 2012 година е поступило в съвета искане за оценка и внасене на съответни поправки при извършването на два сондажа. На комисията, която се занимава с този въпрос в съвета, е казано, че трябва да одобри молбата, въпреки, че става дума за изхвърляне на метан във въздуха. Е, това, което е направено технически, като сундаж и като възпламеняване, е извършено само за половин ден през януари 2014 година, е, което означава, че отражението върху околната среда на планирания добив на газ е, въобще не е оценено надлежно. Твърдя, че съветът е игнорирал моите възражения, които са напълно основателни. Когато земеустройствената комисия разглеждаше е, случая, тя значително е, ударение постави върху факта, че е, всичките съоръжения за този добив ще бъдат поставени в е, една сграда от типа на плевния, която може да има двойна употреба и съответно беше дадено разрешение през декември 2014 година за добив. Е, това е много съществен детайл, защото е, според съвета оценка на, околна, на въздействието върху околната среда не е необходима. Е, димоотводът, който се предвижда сега обаче е над 10 метра висок, въпреки че се казваше преди, че ще бъде 7-8 метра само. Освен това, има и много други детайли, които са в пълен разрез с законодателството на Европейския съюз за околната среда. Е, твърдо вярвам, че нашият съвет е, нарушава директива 2011-92 най-малко по 11 пункта. Затова моля е, вашата комисия да приеме моята петиция за основателна и да упражни всичките си правомощия за решаване на случая. Ďakujem пекне. Становиско Európskej комисия НВ. Благодаря. Позицията на Европейската комисия и на комисията ЕНВИ Госпожа Анна Хеслер ще говори по този въпрос. Имате думата. Благодаря, господин председател. По отношение на разработките по приложение 2 от директивата, държавите членки разполагат с много голяма свобода на преценка. Те са тези, които определят дали трябва да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда на основата на критериите по приложение 3 към същата директива. Директивата предписва механизъм за скрининг и извършване на оценка, без да предписва формата, която да, пред, да възприеме оценката. Не се предписва и квалификацията на хората, които да извършат оценката като всичко се определя в зависимост от детайлите на конкретната молба стига държавите членки да са приложили в националното законодателство приложение 1 и 3 към директивата, те са транспонирани правилно. А, що се отнася до това дали да вземат решение за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, това е изцяло а, оставено на тяхната преценка. Е, по член 11 от директивата, ако е, има е, недоволни от решението да не се извършва оценка, те следва да обжалват отказа пред Националния съд. Комисията е предприела действия срещу Великобритания за това, че по тази директива, когато се водят дела, разходите за тях са изключително високи. Промени са внесени през 2013 година. Така че сега вече не може да се иска от хората, които подават жалби до съда за неизпълнение изискванията на директивата, да плащат повече от 5000 лири, ако жалбата се подава от физическо лице и повече от 10 000 лири, ако се подава от група от лица. Молбата, за която говори господин Уилсън, е от 2012 година, а и през 2014 година е подадена нова молба по същия ред разгледана. Ако господин Уилсън смята, че и новата молба не отговаря на изискванията на директивата, той трябва първо да изчерпи националните средства за защита, сиреч да сезира националния съд, пред, да, пред който да подаде жалба. Thank you. That's all I was going to say. Това исках да кажа. Благодаря ви. я. Благодаря много. Желая ли някой да направи изказване по обсъждания въпрос? Хариан. Мисля, че от Мълчанието ни се дължи на факта, че комисията според мен съвсем уместно отбеляза, че самата комисия по петициите може да направи по своя инициатива твърде малко. Трябва да бъдат изчерпани напълно националните законодателни възможности, така че е, нека да кажем, че закриваме петицията в, е, с препоръка да се изчерпят националните законодателни средства. Както разбирам, комисията за момента нямаме опорни точки. Държавите членки имат своите права, дали харесваме или не техните действия е друг въпрос но нека да бъдат изчерпани възможностите по линия на законодателството на националното на, на, по, по линия на националното законодателство. Ако правилно съм разбрал, това е положението. Трябва да закрием петицията. Ако не, моля колегите да ме коригират. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Ето, ето най връхнава uzatvorenie. Така. Има предложение за закриване на петицията. Имаме експертно становище да задържим петицията открита да се обърнем към британските официални органи за допълнителна информация. Е, приемливо ли е за вас да се обърнем към британските власти? Да, да, но моля вносителят е, да се съобрази с предложението да е, използва националните възможности за атакуване по законодателен път. Председателят, да, точно така е аз бих обобщил последния начин. Чухте мнението на моите колеги. Има препоръка да предприемете действия в Великобритания, да, използ... да действате по съдебен път Разбира се, ние съответно ще поискаме от компетентните органи експертно мнение по вашата петиция. Така че за момента тя остава открита. След това ще решаваме. И така, госпожи и господа, следваща петиция. Петиция от гражданин на Испания от името на Сдружението Арка и берика. Става дума за планирани действия във връзка с добив на шистов газ в е, Кастейон, из Кастейон, Испания. Е, имаме сведения, че е, тук има представители на вносителите. Нека ги чуем. Европарламентариус, петиционариус. Добро утро, госпожи и господа. Почитаеми евродепутати, госпожи и господа, аз тук представлявам Сдружението Арка Иберика и е, платформата за борба с фракинга. Темата е изключително злободневна в Испания. Темата за фракинга. И за това ще започна с следните е, думи. Ако рискът който съществува за вас, е неясен, задължително е да се направи добра оценка. Е, по повод за днешната петиция е, е методът е, на така наречения, така нареченият метод на Аристотел и Питагор – над 5000 хектара земя ще бъдат заделени за извършване на сонтажи чрез методиката на хидравличното разбиване или така наречения фракинг. Разполагаме с експертни оценки. Квалифицирани хора са гледали тези оценки и са ни предупредили, че околната среда и хората ще пострадат неимоверно от тези планове за извличане, така както са планирани дейностите. Трябва да се е, отбележи, че поне 15 директиви е, имат отношение към случая е, и от всички тях проистича принципа на предпазливост. На 27 януари 2014 година комисията одобри препоръка към държавите членки за минималните условия при търсенето и проучването на добиви от хидрокарбони, включително чрез метода на хидравличното разбиване. Тази препоръка трябва да се спазва при подобни проекти. Това е в тясна връзка с член 191 от договора за Европейския съюз, досежно опазването на околната среда. Бихме желали комисията, или по-скоро, комисията отговори, че националните органи искат разрешение само за търсенето и за това не се изисква да се дава документация до издаването на разрешение, когато се дават плановете и проектите. Това обаче не е убедителен довод за Сдружението Арка и берика, което представлявам. Трябва да е, повторя казаното в началото. Когато рискът, е, който би съществувал е неясен, задължително е рискът да бъде правилно оценен би трябвало да се отправи призив към испанските компетентни органи да спазят препоръката на комисията от януари 2014 година, както и всички директиви, които имат отношение към случая, транспонирани в националното законодателство. Те са длъжни да се съобразят с принципа на превенция и предпазливост – Генерална дирекция по околната среда изготви доклад, оповестен през юни 2014 година и подчерта, че е необходима оценка на въздействието върху околната среда. Заключението е недвусмислено. Дадената информация от испанските органи е твърде повърхностна и недостатъчна за правилна оценка. Необходимо е да се предвидят мерки за опазване на околната среда и те да бъдат на разделна част от разрешението за търсене на въглеводороди. Друга препоръка в същия доклад бе рисковете също да бъдат подложени на анализ. Е, става дума специално за рисковете за провинция Кастилион и районите кметствата, които ще бъдат пряко засегнати. Над 30 години един учен в Испания проучва геологията на региона и той е на категоричното мнение, че планираната дейност ще представлява голям риск, особено като се има предвид, че фракингът се извършва с огромни количества чиста вода. Ние е, имахме на времето един проект за подземно съхранение на газ е, и когато се правеха депата под земята, това доведе до земетресения. Така че опит е, с подобни дейности имаме. Комисията не следва да забравя, че е, сложността на материята означава, че е много трудно да се извърши и добра оценка за начина по който планираният проект ще се отрази върху опазването на райони по Натура 2000. Европейската комисия е тази, която следи за опазването на обектите, включени в мрежата Натура 2000 и за това бихме желали нашата петиция да остане открита, да следите случая и е, да не допускате да стане това, което стана с подземното съхранение на газ. Този проект се казваше Кастор и беше трагичен. Трябва е, да се има предвид, че има множество възможности за нарушение на е, рамковите директиви указ 16 е от 2011 година е, съдържа изисквания за хидравличното разбиване, но в случая те не са спазени. Това ще се отрази необратимо върху качеството на водата в района. Хидравличното разбиване силно влушава качеството на вода. Затова Европейската комисия трябва да призове испанските органи да направят преоценка на всички подадени молби и заявления за подобни проекти в светлината на препоръката и от 22 януари 2014 година, като се вземе предвид и обемът на чистата вода, която ще бъде замърсена вследствие на хидравличното е, разбиване. Подводният пласт е, там е, е силно застрашен е, от замърсяване като се предвижда за развиването да се използват над 500 замърсяващи химикала. Но с новата на решението от 6 юни 2014 година смятаме, е, че е редно е, заданието да бъде е, съобразено с препоръката от януари 2014 година. Проектът да не бъде привеждан в изпълнение, докато не се извърши надлежна оценка на риска. Всъщност тук не е извършвана никаква оценка на риска. Е, когато се извършва фракинг, това има огромни последици и за хората в района, и за околната среда. Е, комисията трябва да поиска е, становище на, от националните компетентни органи по рамковата директива за водите и по актовете за Натура 2000. Смятаме, че в Испания не трябва да се допуска втори проект е, като Кастор, е, който имаше катастрофални последици. Над хиляда бяха земетресенията а, е, с магнитута над 3 по скалата на Рихтер. Това имаше значителни економически последици а, на жителите в района сега се налага да водят над хиляда дела срещу получили разрешението за извършване на тези изкупни работи за депото за газ. Те водят дела за обещетение. Време е комисията да изиска от испанските органи да дадат цялата необходима информация на вашата комисия в парламента, за да се прецени дали наистина Испания нарушава съответните директиви. Освен това, доклада от юни 2014, който споменахме, трябва да бъде взет предвид. Господин Марк Волкус, който е главен съветник в случая, каза, че тук са игнорирани най-новите постижения в областта на фракинга и всичко това прави проекта много несигурен и опасен. Благодаря много да чуем комисията. Благодаря, господин председателю. Благодаря на вносителите. Комисията се отбелязва, приема за сведение вашата загриженост, въпроса за казаното с директивата Хабитат, както и други директиви, предвид сериозните е, забележки, които имате. Съгласно данни от е, испанското правителство от края на декември миналата година. Двете е, лицензии и разрешения все още не са дадени. Ние на базата на чутото днес ще поискаме допълнителна информация, особено що се отнася до съответствието с европейското е- екологично законодателство. Принципите на предпазливост и превенция, съобразно казаното от вас, са много важни. Комисията има от януари миналата година препоръки към държавите членки, като изисква от тях спазване на екологичните изисквания и изискванията към климата при провер... разглеждане на възможностите за добив на нефт по този начин и предвид направения преглед който се предвижда да стане това лято държавите членки ще трябва да докладват на комисията, всъщност трябваше да докладват до декември миналата година, какво правят с изпълнение на препоръките. Получили сме вече доклади. През февруари те ще бъдат на на ваше разположение. Същото се отнася и за доклада на испанските власти. След обнародване на доклада, заинтересованите страни ще могат чрез функционална почтенска котия по електронен път да предоставят на комисията допълнителна информация за изпълнение на препоръките така че ние ще поискаме допълнителна информация от испанските власти по поставени от вас въпрос, а иначе през февруари ще можете да се запознаете с националните доклади, включително и испанския доклад относно изпълнението на мерките във връзка с добив на шистов газ. Очакваме в отговор на това вие пък да ни предоставите по ваше осмотрение допълнителна информация. Председателят, колеги, желая ли някой от вас да вземат думата? Е, имате я, заповядайте, благодаря. Разбира се, съществуват много нови технологии в енергийния сектор. Имаме усещането, че нещата се развиват много бързо. И е така, защото ставаме свидетели на множество подобни петиции. Явно се не се прилага принципа на предпазливост и превенция, когато говорим за околната среда. Става дума за техника, които, техники, кои, и технологични методи, които предизвикват сериозна реакция сред гражданите които изискват оценка на въздействието върху околната среда. Лично аз не мисля, че това разрешава нашите проблеми във връзка с енергийната зависимост, парниковите газове, защото тук говорим за една технология, която не се правят съответни проучвания относно отражението върху околната среда. Благодаря на вносителите. Става дума за областите Кастейон и Кантабрия. Очевидно тази техника постоянно се опитва да се прилага тук и там. Затова приканвам Европейската комисия не само да провери изпълнението на нейните препоръки, но и да публикува резултатите, за да бъдем наясно какви мерки следва да се вземат. Затова аз също проявявам интерес петицията да остане открита новите технологии изискват внимателно следене, за да се провери правят ли се оценки за въздействието върху околната среда и да гарантираме приложението на безопасни технологии. Благодаря, казва председателят госпожа Албион. В Испания Особено в Валенсия сме свикнали почвата, бъдещето, водата ни да се да бъдат продавани 42 са засегнатите общини в Кастейон. Това се отразява на економиката, на бизнеса, на здравето на населението, както чухме и от вносителите на петицията. В този район съществува и голям риск от и голяма опасност от земетресения, ако се приложи метода на извличане фракинг. В областта, където става дума за Натура 2000, защото ако тези техники се приложат, това може да има непредвидени отражения върху околната среда. Става дума за сериозни нарушения на директивата Хабитат и директивата за опазване на водите. Приканваме към спазване на решените и препоръките от януари 2014 година. Освен това, директивите за опазване на околната среда трябва да бъдат транспонирани и спазвани Става дума за принципа на превенция. Комисията трябва да запита испанското правителство по как се изпълняват тези изисквания за опазване, особено е, за опазване на горите. Чухме от коми... на водите, чухме, че комисията ам, очаква отговор, нека не се бавят нещата, защото тук чуваме, че трябва първо да се издадат разрешенията и след това да се търсят отговори. Говорите за обнародване на е, информацията през февруари тази година. Благодаря за новосителите на петицията, защото те изразяват мнението на хиляди испански граждани, пострадали от такива решения на испанското правителство. Следващо изказване. Благодаря. Изразявам благодарност към вносителите за поставяне на този въпрос на вниманието на Комисията по петициите. Темата ни е известна от е, Кантабрия, от е, Канарските и Балеарските острови. Радвам се да чуя от комисията отговор ако е, в смисъл, че трябва да изчакаме с петицията, тя да остане открита до набавяне на нова информация. Принципа на превенция е от решаващо значение. Става дума за регион с важно екологично значение е, за цялото Средиземноморие. Аз, както знаете, съм от Балярските острови и темата ми е особено близка. Смятаме, че трябва да продължим да следим дали се спазват всички екологични норми, защото те са много сложни, поставят сериозни изисквания. А що се отнася до анализа на въздействието върху околната среда, такъв анализ вече е задължителен, така че Нека да се обърнем и към здравия си човешки разум. Трябва действието, е, което се предприема тук е правилно. Да, комисията казва, че има процедури, които трябва да се спазват, но напълно разбирам тревогата на вносителите приканвам комисията, парламентарната комисия, петицията да остане отворена а комисията да продължи да работи. Господин Севастиано, благодаря, господин председателю. <clears throat> Подобно на преждеговорившите, и аз искам да благодаря на вносителите за тази петиция. Те от години работят по този въпрос. Чухме от комисията, че че петицията трябва да остане отворена, открита до момента на добавяне на допълнителна информация. Мога само да подкрепя подобно предложение. Мисля, че е абсолютно наложително да обърнем внимание на принципа на превенция при, и то при всички подобни действия. Все пак искам да се спра на един въпрос. Мисля, че някои от нас са доста изненадани. Има доклад на Комисия по околната среда, в който се препоръчва на държавите членки абсолютно да, категорично да забранят е, фракинга в е, е, рискови области, било в част от мрежата Натура 2000, било защото става дума на региони с а, земе, в земетръсни зони или с богата фауна и флора. Тоест, това са деликатни области. Комисията, Европейската комисия категорично настоява за забрана на фракинга в такива райони. Въобще не разбираме защо са разрешени е, тези сундажи, защото всъщност те водят към дейност, която комисията препоръчва да се забрани. Значи имаме препоръка от комисията, имаме и правителството на е, област Валенсия, което позволява е, пробни сун, проучвателни сундажи. Комисията не е ли изисква забраната на подобни действия, а това предизвиква, поражда страх, поражда подобни реакции на гражданите. И ето причината да се занимаваме с тази петиция, която днес ние подкрепяме. Тя трябва да остане открита. Мисля, че е важно да бъде запитано правителството на областта Валенсия как стоят нещата с разрешените и не смятат ли да се съобразят с препоръките на Европейската комисия за забрана на фрекинг в такива области. Благодаря, господин председател. Изпадаме в едно гротескно положение. Днес вече чухме по друг повод как в Испания се пречи на възобновяемите енергоисточници, а на времето те биха могли да бъдат водещи по отношение на добив на електроенергия от вятър или слънце. Говорим за защитени територии, знаем, че фракинга разрушава природата и има сериозно неблагоприятно отношение върху водите. А едновременно с това в Испания отказват да се направи овоз мисля, че е, положението е просто невероятно. Парадоксално е, че в едно и също заседание ние обсъждаме е, дали е, какво да предприемем за противодействието на възобновяемите енергоисточници и едновременно с това чуваме от граждани, че се предвижда е, осъществяване на такъв проект. Да, знаем, че фракингът ще разруши околната среда и гражданите на района не могат, разбира се, да подкрепят такава, такова решение. Подкрепям петицията да остане открита. Председателят, благодаря. Госпожи и господа, предлагам да процедираме последния начин. Вероятно ще няма да можем да организираме експертна дискусия по въпросите на фракинга. Това не е тема на нашата комисия. ще трябва да помолим други парламентарни комисии да вземат отношение по петицията. Ние със себе си сме наясно, че темата е много важна. Петицията остава открита. Ние сме едва в началото на работата по нея. Тоест, ще действаме съобразно предложението от носителите. Ще пишем на испанското правителство, ще поискаме допълнителна информация. И ако по, когато получим информацията, ще продължим работа по този въпрос. А сега следващата комисия. А от Рал Перес за търсене за дейности в Кантабрия. Испания, господин Перес присъства тук, така че му давам думата да представи петицията си. En primer lugar, agradecer la... Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на комисията, че ми дава възможността да се изкажа пред нея, за да обърна внимание на с основните възражения сред обществеността в Кантабрия е, срещу евентуалното прилагане на метода на хидравлично разбиране или фракинг. Както знаете, нашата петиция е свързана с, с е, исканото от дружеството Ресол е, разрешение за проучване на въглеводороди с помощта на фракинг е, в Кантабрия и съседния, съседната област Кастилия. Дружеството следва да направи изявление по известието на комисията от 27 юни 2014 година. Тоест, това е, тогава комисията дава своя отговор, в който се казва, че е, заместих министъра на околната среда на Испания е дал разрешение за прилагането на въпросното хидравлично разбиване в проучвателните работи за природен газ е, и че съответно този метод, тази технология не е, е предмет на е, някаква особена регламентация. Но това не е така. Първо имаме сеизмично проучване, след това имаме е, звуково сондиране, отново сейзмични изследвания и така нататък. Значи, това е последователността на действията по проучването. това са стъпки предшестващи е, прилагането на метода фракинг. Е, е, и се остава с впечатлението, че първоначалните документи, с които дружеството е поискало разрешително за проучване, посочват изрично намерението му да прилага метода на третия етап – от проучването, такмо на, на, срещу този трети етап е, е, ние възразяваме е, в своята петиция. Решението окончателното на, на държавните власти фактически се обославя именно от тази трета фаза, на която ще се приложи методът фракинг. Срещу това има обаче сериозни основателни възражения. Областта е, е крайно разнообразна е, по своите характеристики. Има няколко защитени зони. По-нататък е, районът е главно селски и селско-стопански като се развива не само земеделието, а и селският туризъм. Освен това, гъстотата на населението е крайно е, ниска в региона, от което е, следва, че е, не може да се гарантира безопасно разстояние от проучвателната площадка е, до е, съответно населено място. По-нататък е, огромна е площа на подводните, е, на подземните води е, в областта е, с сериозен риск от е, замърсяване на подпочвените води което разбира се ще засегне е, района, но доколкото подпочените води е, се оттичат е, на повърхността, чрез реките, замърсяването би могло да засегне далеч по голяма територия. И ние наред с други, е, винаги сме настоявали за забрана е, на фракинга. Е, Европейската комисия в своя препоръка от януари 2014 година апелира към държавите членки да обръщат внимание на екологичното въздействие на фракинга. Испанското правителство обаче не е изпълнило препоръката и ето, е, допуска възможността от прилагането на, на метода в е, споменатата област с е, сериозен риск от увреждане на околната среда и човешкото здраве. Понататък в препоръката си Европейската комисия призовава държавите членки да дадат възможност на местното население да даде своето мнение за или против определени проекти. Е, това също не е направено в Испания, а от друга страна съпротивата срещу фракинга е практически единодушна. Е, и е, политическите среди са добре запознати с това мнение. През 2013 година в страната в, в, в е, областта всъщност е приета наредба за забрана на фракинга, която обаче е атакувана от е, централните власти в Испания пред Европейския съд. Е, и ето на, в областта фактически не се възпрепятства прилагането на въпросния метод. Но от друга страна, в Европейския съюз действа принципа на предпазливост е, и ние призоваваме е, комисията, вашата, в съответствие с препоръката на Европейската комисия да е, заяви, че хидравличното разбиване не може да се прилага в уязвими части от територията, каквато е въпросната област в Испания. Благодаря. Е, благодаря. Госпожа Флоренс, комисията. Благодаря, господин председател, господин вносител на петицията. Е, отговорът е, от комисията, който сте получили, се основава на информация от 2013 и началото на 2014 година. От тогава насам комисията е получила редица допълнителни документи е, е, от вносителя на, на петицията, това буквално преди дни. И нашите специалисти, юристи и технически експерти в момента проучват е, тази кореспонденция. Внимателно ще се запознаем с новите аргументи, които представят носителите на петицията и при необходимост отново ще се обърнем към испанските власти. Като можем да ви уверим, че ако комисията установи е, е, е, достатъчно, с достатъчно основания нарушаване на европейското законодателство, то тя не ще се поколебае да вземе мерки. От друга страна има национална прерогатива по отношение на, на области, на, на, на части от страната и комисията има ограничени правомощия в това отношение, е, но е, ние е, все така ще ви държим в течение за направените от нас констатации в резултат от по-нататъчното проучване на документацията и на кореспонденцията с испанските власти. Следващото изказване. Благодаря, благодаря на вносителите. Няма кой знае какво да се добави. Проблемът бе изложен обстойно и убедително. И ние трябва да заявим, че сме против хидравличното разбиване като технология, крайно увреждаща околната среда. Особено в случая, имайки предвид, че територията е защитена и представя общостен интерес. Е, вносителят е, на петицията много добре разясни нещата. Е, сериозна е опасността от замърсяване на подпочвените води, които са източник на водоснабдяване за 60% от населението. Нямат основания действията на испанското правителство. Ще стане онова, което стана на Канарските острови. Там населението се надигна на масов протест срещу проекта и тогава трите водещи политически партии се, се събраха, НП, социалисти и прочие. Стигна се до Конституционен съд. който постанови в случая за Канарските острови прекратяване на, на дейността. Като прецедент това решение следваше да, да послужи за основание за отказ и в Кантабрия, но това не стана. Всъщност политиката на, на националното правителство е крайно непоследователна. Е, това трябва да се има предвид. Естествено, петицията следва да остане отворена, е, да се има предвид е, принципа на предпазливост. Твърде често е, предприемаме колективни действия, когато те са безнадежно закъснели. И ето за това действа принципа на, на предпазливост. Благодаря. Следващото изказване. Благодаря, господин председател. Накратко няма да повтарям всичко, което казаха е, колегите <clears throat> за екологичното въздействие на тази агресивна е, разрушителна технология. Е, нашата група подкрепя това петицията да остане отворена. Тъй като очевидно, първоначалните твърдения, че няма да се стигне до фракинг, не заслужават доверие. Заявяваме още веднъж, че е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху околната среда, колкото и дружеството да се опитва да се отклони от това задължение – така че аз споделям мнението на вносителите на, на петицията и на комисията и, и не бива да изоставяме този въпрос. Следващо изказване. Благодаря, господин председател, благодаря на вносителите и от името на НП, на Европейската народна партия, подкрепям петицията да остане на дневен ред отворена, да изчакаме комисията европейската да се запознае с е, най-новите документи по случая. Естествено, трябва да има оценка на въздействието върху околната среда и най-сетне да се вземе решение от Министерството на околната среда. В края на кращата действа е, законодателство, е, и ако съгласно законодателството даден акт е, е неконституционен, нищо повече не може да се направи. Тоест, това, което испанското правителство е решило, е било е, чисто формално е, конституционно съобразно. Така че и вносителите на петицията трябва да е, имат предвид, че наред с съображенията за околната среда има и чисто юридически съображения. И не би следвало а, да използваме такъв щекотлив въпрос за повод за раздухване на а, вражда. Да, да си припомним какво стана при подобен случай през 2011 година. Край на краща, е, законодателството на Европейския съюз за опазването на околната среда е най-напреднало е, е, в световен мащаб и, и би следвало да се осланяме на него. Не искам да, да споря тук, но през декември 2011 година ние не бяхме на власт в Испания. Не, не, разбира се, аз просто е, имах предвид министъра Себастьян. Да, да, това ще го вземем за сведение, казва председателят, но то няма отношение към петицията. И така, госпожи и господа, наясно сме, че комисията следи въпроса, но се нуждаем от време и допълнителна информация. Така че комисията остава открита. Ние ще се обърнем към испанските официални органи с молба за допълнителна информация и отговор на въпросите, поставени тук. И така, госпожи и господа, имаме още един пакет петиции от Италия относно отстраняването на отпадъци и третирането им в различни области на Италия. Ще помоля господин Родолфо Карлос, господин Качели, госпожа Анджелили, които присъстват тук, като представители на вносителите да вземат думата, нека един от вас представи петициите. Президенте, anche a nome di tutti i comitati e i petizionari, innanzitutto gra... Благодаря, господин председател. От името на всички е, сдружения и е, заинтересованата местна общност е, с подкрепата на институциите на Европейския съюз успяхме да възпрепятстваме изграждането на сметище в въпросния регион, но все още има, има опасения за други части за други площадки. Ние за това се нуждаем от подкрепата на вашата комисия, за да решим проблемите за сметищата в Лацио. Имайки преди още повече, че Съда на Европейския съюз не веднъж е постановявал срещу тази практика в Лацио. Става дума в случая за две големи е, сметища, в които е, в продължение на десетилетия са е, отлагани несортирани отпадъци, без съответното третиране в нарушение на съответната директива. През 2014 година Европейския съд постанови срещу италианските власти, е, но тревогата не е отложена, просто защото няма проект е, за е, рехабилитация на, на площадката, за поддръжката и охраната на, на района. Е, е, от е, това сметище ежедневно изтичат токсични води и нищо не се прави за възпрепятстването на това замърсяване. Миналата седмица Е, бяхме свидетели на това, как е, съответният отговорен е, орган или по-скоро дружеството управител на изоставеното сметище отказва да поеме каквато и да било отговорност позовавайки се на технически съображения, е, че е, не може да спре е, изтичането на отпадъци от сметището. Следователно, заплахата за околната среда остава. Не се прави нищо за възстановяване на околната среда. В Лацио няма и на областно равнище е, план е, за възстановяване на е, щетите. Още повече, че Лацио не е случайна област. На нейна територия се намира столицата Рим. Необходимо е разделно събиране на отпадъците, но е, няма организация за това. Да не говорим, че извозването на отпадъците е, е нередовно е, и отпадъците могат да се видят по улиците на Рим. Преди две години нашата комисия посети на място едно от е, е, сметищата, е, което работи на, на пълни обороти в непосредствена близост до жилищни райони. В продължение на години местните жители се борят за изоставането на сметището, преместването му Е, но така и без успех. Сметоизвозването в е, Рим е, може да се каже провал. Е, провинцията Лацио харчи милиони годишно просто за извозването на отпадъците извън територията на провинцията. Та така, вносителите имат своите основания по конкретния повод, предмет на тяхната петиция, но проблемът е мащабен и решаването му не търпи отлагане. Е, появяват се вече много незаконни сметища, Най-вече става дума за пластмасови отпадъци, контейнери с строителни материали, бои, домакински уреди. Твърде често такива отпадъци се запалват и отделят крайно токсични крайно а, токсични а, а, газове и то в близост до а, местата, които обичайно прибивават а, ромите. А, във всеки случай това представя непосредствена заплаха за човешкото здраве. Отделно пък, както казах, в Рим положението е критично и местните е, власти е, не правят необходимото. Така че петицията трябва да остане отворена и е, нашата комисия да наблюдават развоя на, на събитията в Купиноро и Мала Грота, тези, тези две сметища – за които говорих, трябва да се наблюдава какви мерки ще вземат местните власти. следващото изказване. От името на гражданите на Вала Грота, Мота Деортачо, на местните жители, бих искал просто да потвърдя току-що казаното от госпожа Анжелили. Е, проблемите в област Лацио е, са много сериозни. Значи, Мала Грота е въпросното изоставено сметище. Е, изоставено наистина, зарязано, без никакви мерки за възстановяване на околната среда. Е, има един местен монопол, е, Марио Джирона, който уж възнамеряваше да предприеме възстановяване на околната среда, но, но нищо конкретно. Е, в продължение от, на повече от 30 години Марио Терони това лице и това дружество е, монополно е, управлява е, извозването и депонирането на отпадъци в, в Лацио. Благодарение на благосклонното отношение на местните политици, както от ляво, така и от ясно. Сега Марио Перони е подведен под отговорност, срещу него тече разследване, но междувременно е, в близост до това сметище живеят хора е, и е, ако не друго са изложени на ужасяващите миазми от това сметище. Вече е, бившия префект е, е, на областта организира среща с местната общност, уж да се реши проблема, но, но без особено осезнателни резултати. сегашният префект Сотиле възложи хидрогеоложко проучване предвид риска за подпочвените води. Обаче за сега нищо няма план за управление на отпадъците е, в Лацио. Лацио няма достатъчен капацитет. Четирите сметища, които действат, е, е, са недостатъчни и отпадъците наистина се извозват до други области за депониране при огромни разходи. И междувременно е, някои пускат е, овце е, на паша, в кавички казано, в тези сметища. Може да си представите с какви последици. Както изглежда, мнението на местната общественост не е достатъчно основание за местните власти да вземат някакви решения. Колкото и да прилагаме конвенцията от Орхус. Благодаря. Благодаря. Бих искал само да обърна вниманието ви на това, че разполагаме с работен документ и нашата комисия участва в процеса За да внесем известна динамика в дискусията, ще кажа, че понеже имаме доста дискусии, за сега Възоснова на работния документ и лични дискусии бихме могли да помислим а, петицията да бъде закрита. Оставам работа по въпросите, но следим положението в региона. Просто моля да бъдем по-експедитивни с дискусията. Имаме много петиции за разглеждане. Трябва да действаме по-динамично. Това е причината да ви е, предложа този начин на работа. Госпожа Алкен, вижте, искам а, е, да направя един съвсем дребен коментар. Това е във връзка с моя доклад. Моля да ми позволите да се изкажа. Това, което искам да кажа е, че най-напред много се радвам да срещна бившата си колега, макар и в друго качество. Мисля, че е, тук в нашия доклад се съдържат много категорични е, препоръки. Самият доклад е много предпазлив, но почти нищо не става. Това, което става, е може би положението да се влушава. Uh, uh, става дума за една е, система, е, която не функционира. Е, отговорността се пръска. Е, злините се прехвърлят от една глава на друга и никой не носи отговорност. Това сме го видели включително по време на срещи, които сме организирали. Е, мисля, е, че е, тук опира до италианско ДНК, ако щете до италианска административна система. Трябва да се знае какво става с поетите ангажименти. Искам ясно да чуя отговор. не искам да си тръгваме от тук без точни отговори. Този доклад а, е много добър. Аз не отговарях за него, отговаряше Юдит Меркинс, но смятам, че имаме всички предпоставки да търсим отговорността. Толкова голям е броят на подалите петицията. Над 500 души. Те всички в момента ни слушат. Благодаря на жалбоподателите. Благодаря за това, че не се отказват. И се надявам, че ще получим обещаващи отговори от комисията. Е, благодаря, благодаря във всички случаи сега да чуем господин Джузепе Монтар от комисията. Надявам се добре произнасям името. И така, както беше казано, че в момента се провежда производство за неспазване на законодателството на Европейския съюз от страна на Италия. Имаше съдебно решение през октомври 2014 година, в смисъл, че преди да има депониране на отпадъците, те трябва да бъдат предварително третиране, което включва стабилизиране на органичните им компоненти. Или по-скоро на дела от тези отпадъци, които са който представлява органичен отпадък. Този дял трябва да бъде отстранен за да не се допуска отделяне в последствие на газове и е, течове от е, сметището. Надяваме се, че европейските институции ще е, продължат да упражняват натиск върху властите в Лацио. Комисията подръчква, ако мога така да се изразя местните органи, да, поне да направят нещо. До сега е било така. На различни места, но особено в Лацио. През декември имаше друго решение на съда, както казахме, с което Италия бе осъдена да заплати глоба в размер на над 40 милиона евро – поради това, че не е рехабилитирано и обезопасено незаконно сметище, всъщност незаконни сметища на цялата територия на Италия, особено в Лацио. Комисията трябва да продължи да упражнява такъв силен натиск върху италианските компетентни органи, включително чрез съдебни производства, за да ги принуди да спазват правото на Европейския съюз. Има и други земеустройствени проекти, които предвиждат сметища в населени места в Италия, в населени райони. Съществуват планове за управление на отпадъците, които обхващат всички региони на Италия, т.е. цялата и територия. И комисията силно се надява, че италианските компетентни органи ще направят необходимото за тяхното изпълнение. Ясно е, че са на лице големи дефицити по отношение управлението на отпадъците. И тук трябва просто да се изпълнява действащото законодателство на съюз. Благодаря много. Господин Микромиласи е тук, който е от постоянното представителство на Република Италия. Благодаря, господин председателю, благодаря на тук присъстващите граждани, вносители на петицията, които поставят на вниманието на настояща парламентарна комисия въпроса за битовите отпадъци в Латвия и в Италия въобще. Искам да ви уверя, че италианското правителство е наясно по проблема и работи за неговото преодоляване, защото става дума за защитата на здравето на италианските граждани. Италия участва и в преговорите по директивата, уреждаща правилата за обща безопасност безопасност на при третиране на отпадъците. Да, съгласни съм. Е, мога да потвърдя казаното от комисията. И срещу Италия има заведени дела, има няколко осъдителни решения но нека нещата не стигат до формата на кампания. Надяваме се в този конкретен случай да не се стигне до поредното осъдително решение на съда. Италия се събуди в интерес на гражданите. Ние организирахме миналата година с помощта на комисията ден за информиране на всички италиански области по тези въпроси. Е, Лацио е, случаят Лацио е доста сложен. За съжаление, трябваш, трябва да кажа, че проблемът, както чухме, съществува вече от десетилетия. Всички тези задачи не изпълнили в продължение на 30 години, сега, разбира се, се струпват върху нас. Първото беше Малагрота. Втората задача бе въпроса за увеличаване дяла на отретираните от третираните отпадъци, от общия дял на отпада, от общия брой на отпадъците и да се работи в тази посока. Рав дейности, които са в ход а, транспортирането и депонирането на нетретирани отпадъци за момента са преустановени. Едновременно с това се изгражда се, се, извинявайте, се прави проверка на цялата мрежа на предприятията за третиране на отпадъци в цялата област Лацио. За съжаление, че нееднократно се е, стига до е, много неравномерно изхвърляне на отпадъци поради резките промени в броя на посетителите в областта. През последните пет години Случаите обаче и в Лацио и в цяла Италия чувствително намаляха. Това дава надежда, че в бъдеще ще можем по-добре да се спазваме с отпадъците. Висшият институт за защита на населението и екология казва, че съгласно първоначалния план, не е изпълнен напълно, за третирането на отпадъци в Лацио е, е предвидено да се да възниква а, количество отпадъци по-малко от първоначално предвиденото. Затова сега ръководство на областта Нацио, Лацио ще ищ чака е, с изпълнението на плана за третиране на отпадъци през, от 2012 година. Тогава се смяташе, че количеството отпадъци ще е много по-голямо. Факт, че системите трябва да работят е, при високо натоварване, факт е също така, че системата трябва да се рационализира, за да стане по-ефективна. Едновременно с това е, искам да заявя, че Италия заявява пълна готовност за обмен на мнения с Европейския парламент, Комисията Европейските граждани и компетентни форуми, ако това ще допринесе и ще помогне на засегнатите граждани. Въпроса за токсичните отпадъци в близо с близост до град Рим. Искам да кажа, че поставения тук въпрос ни е известен. А и трябва да кажа, че община Рим си свърши добре работата. Тези депа вече са закрити. Това е резултат от конкретни действия. Тоест, оплакванията на гражданите на място са взети предвид. И накрая, мога само да кажа това, което каза и господ... госпожа Алкен. Колко е трудно да се разбере кой отговаря по този въпрос. И за това работим. Италианското правителство има намерение да продължи внимателно да следи тези въпроси, и да въведе ясни е, правомощия. Следващо изказване. Благодаря много. Благодаря, господин председател. Не мисля, че останаха много неща за споменаване, като се има предвид тъжеста на ситуацията – трябва да се има предвид, че тя не търпи отлагане. И не търпи отлагане отдавна. Много време се е развивал този проблем и сега вече не търпи отлагане. Необходими са съоръжения и проекти, които да гарантират своевременно и съобразно, съобразено с правилата обезвреждане и депониране на отпадъците. Това, което липсва, разбира се, е политическа воля. Има и други части на страната, в които наблюдаваме подобен проблем. А, има отделни части, да кажем региона Венето, където отпадъците се събират почти безпроблемно, така че добри примери от практиката съществуват, те могат да бъдат заимствани. И става дума за примери от самата Италия. Просто трябва да се повтори това, което се прави на местата, справили се с проблема. Това, което следва да направим ние е да поддържаме петицията неприключена, докато не бъде даден категоричен отговор за работата по въпроса. И също така трябва да имаме поглед върху градоустройствения аспект – да не стане така, че да се допусне концентрирането на сметища или да се планират сметища, които да приемат прекалено голям обем отпадъци. В Лацио в момента се извършва епидемиологично проучване сред населението в радиус 5 км от съответните сметища. Очевидно там има много е, дихателни проблеми. Има инфекции, е, които засягат дихателната система и това се дължи на сметището. Така че е необходимо да имаме предвид и епидемиологичната страна на въпроса. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да добавя един-два факта. Разполагам с доклад на ИСПРА от 2013 година. На страница 26 от този доклад ще видите тревожни цифри. През 2012 година в Лацио само 25% от отпадъците са сортирани, т.е. Разд... събрани или третирани отделно. Което означава, че Лацио е в дъното на таблицата за разделно събиране и третиране на отпадъците. Това е изключително обезпокоително. Има и втори проблем, свързан с обществените поръчки. Няколко пъти беше споменаван той ако погледнете развитието на проблемите в по-дългосрочен план, ще видите, че има монопол на едно предприятие върху депонирането на отпадъците. Госпожа Алкен засегна този въпрос. Италианските органи трябва да се намесят в ситуацията бързо – за да започнат съответните процедури за обществени поръчки. Това е голяма въпросителна флация. Трябва да се знае кой носи отговорност. Наистина трябва да се проследява всяка следа, за да се знае кой в крайна сметка носи отговорност. Гражданите от десетилетия се борят за да могат да живеят в по-чиста среда, да живеят в по-чиста среда самите те и да оставят такава среда на бъдещите поколения. Господин Яр. Да, благодаря. Благодаря най-напред на вносителите на петицията за това, че не престават да ръчкат за това, че е, продължава да полагат усилия за решаването на този проблем. В нашата комисия неведнъж сме се занимавали е, с проблема. Мисля, че той датира от много повече от 5 години. Събирането на отпадъците в Италия периодично се поставя на нашето внимание. Хубаво е това, което казва постоянното представителство на Италия в Брюксел, но мисля, че ние нееднократно сме го чували. Ако подобна ситуация бъде наблюдавана в Германия, отговорност носят местните органи. И ако те не желаят да събират отпадъците така както е по закон, ние ще прибегнем до други мерки, защото несъбирането на отпадъците има вредно отражение върху околната среда и върху здравето на хората. Както казаха колегите, Проблемът с събирането на Италия, на, на отпадъци съществува и в други региони на Италия и някъде решения са намерени. Разделянето на отпадъците и управлението им а, са дейности, които се извършват с успех другаде. Включително извън Италия. Две анкетни посещения сме направили и сме установили, че органите на място като че ли нямат достатъчен капацитет да се справят с проблема. Призивът им е, моят призив е комисията, Европейската комисия да не оставя този въпрос да заглъхне – бих е, казал и следното на италианското правителство. Ако знаете, че местните органи на държавата не могат да решат проблема с отпадъците, те все пак трябва някак да се събират, тъй като става дума за опазването на околната среда и за здравето на хората. Още веднъж се обръщам към носителите на петицията. Не се оставяйте. Ние в комисията ще продължим да следим какво се прави по тази жалба. Още три минути мога да предоставя за изказване, казва председателят господин Пачули. Благодаря, господин председателю. Почитаеми членове на комисията, бих желал да благодаря на всички ви за интереса към петицията. Възможно е, е да се каже, че проблемът е приключил, като се има Предвид, че регион Лакцио е оттеглил разрешенията за превръщане на огромна площ в сметище за депониране на отпадъци. Сега тази площ е само 700 метра около Малагрото. Но трябва да се мисли за анулирането на решенията на съвета в Лацио. Когато се обжалва, може да се обжалва и пред съдебната система и да се стигне до Държавния съвет на Италия, така че може би проблемът не е приключил. Не бива да забравяме конвенцията от Орхиус. Монте де Пачо остава една зееща дупка. Там остава една зееща дупка след предварителните дейности и тя се пълни с вода при лошо време. В Малагрота не е направено необходимото за болничните отпадъци. Не може просто да се изхвърлят отпадъци върху инфраструктурата, която заобикаля населените места. 70% от отпадъците на някои места се събират съобразно предписанията. Ние сме много далеч обаче от е, тези задължителни 70%, а това означава, че се замърсява водата, което на свой ред поразява нашите съграждани и нашите деца. Подобни ситуации съществуват и другаде, като например в теста Дикани. Там положението е подобно. Гражданите изключително трудно получават информация. А органите на властта пречат на всеки опит да се получи достъп до документацията. Има много места, където се наблюдава повишена замърсеност, отделяне на газове и други. Но дори да казваме това, твърденията ни се посрещат с оглушително мълчание. Затова бихме желали да замолим евродепутатите да направят всичко, което е по силите им. Говори се в Италия за екологична мафия. Трябва да се вслушате в гласа на гражданите и да обърнете сериозно внимание на това, което правят дружествата и кооперациите – претендиращи, че обработват и депонират отпадъци. Председателят. Забелязвам, че има голям интерес към темата, но ще се върнем на нея по-късно. Длъжен съм да го кажа. Голям приятел на Италия съм и се надявам да няма протести от ваша страна срещу това предложение. Значи петицията Фалконяно и всички останали свързани с нея петиции ще останат открити. Ще се върнем на тях в бъдещ момент. Необходимо е да се упражнява натиск върху италианските органи и по-нататък. Председателят благодари на преводачите и пожелава на всички приятен обяд. Ние би трябвало да, да, да направим Пишем писмо на италианското правителство, защото искам да чуя от тях отговор. Защо правителството не се намесва, когато местната власт не си върши работата? Да, ще го сторим, ще го сторим, ще имаме предвид това, казва председателя. Господ, господин председателю, благодаря за предложението да се напише писмо до италианските е, власти. Извинявайте, че ще го кажа така направо и в, пред, представ, в присъствието на представители на съвета, но за съжаление едно е писано, и по отношение на документите, които се представят и, и реалността. Едно се, т.е. административно, юридически всичко е в изрядно състояние. Опрели обаче до практическо изпълнение, тогава започват проблемите. Мога да ви покажа, например, тази снимка аз не живея в туристическа област. Просто това, което се разказва, че туристи като идвали там много буклуци, просто не е вярно. Просто ние се нуждаем от по-добра работа. И такова нещо и в третия свят няма да намери човек да види. Благодаря, казва председателя. Решаваме, че ще следим процеса. Надявам се, за италианск, че италианските граждани са съгласни с това. Благодаря на всички.